Bueno, a pesar de que la mayor... И така, въпреки, че по-голямата част от депутатите все още не са пристигнали, да се надяваме, че това ще се случи до половин час. Въпреки това, значи, тези, които сме тук, сме много заинтересовани да чуем изложенията на четиримата гости, панелисти. Изслушването е много интересно, посветено е на рибните ресурси и управлението на флота. Имаме четирима гости и тъй като някои от гостите, не само от депутатите, не дойдоха, имам предложение. Всяка една от двете части да се състои от час 45 минути, които може и да ни изчерпим. И така, всеки изказващ се, всеки докладчик има максимум от 30 минути. Пак не е задължително да ги изчерпи, след което ще имаме около 40-45 минути за дебат. Втората част и тя по същата формула. Двама докладчици. Подчертавам, не е задължително да се говори 30 минути, но ако някой има такова желание, т.е. да ползва повече време от, от това, което му е предоставено поначало, би могъл. Благодаря, значи, отново на всички за присъствието и без да губим повече време, откривам първата част от изслушването, а именно управление на флота. Имаме двама двама панелисти. Първият е Енрике Лопес Вейга. Той е морски биолог. Освен морски биолог, разбира се, е заемал важни постове в администрацията и по принцип е голям познавач на риболова като цяло и испанския риболов, конкретно и още по-конкретно риболова в Галиция. Това идва да докаже, че можем да разчитаме на него като източник на достоверна и компетентна информация. Добре дошъл на господин Енрике Лопес Вейга. Не го каня да дойде на трибуната, защото смятам, поне така мисля от запаления компютър, включения компютър, че ще ползва PowerPoint. Заповядайте. Много благодаря, госпожо председател, господин заместник председател. Ще се опитам накратко да отговоря. Не знам дали всъщност не вярвам 30 минути да са ми нужни. Ще се опитам накратко да ви представя един възглед личен възглед, който обаче се основава и на, професионал, на професионален опит. Професионалният ми опит е богат. Не за друго, защото вече съм на възраст. В тази първа част ни занимава въпроса за целите. За целите за организиране и административно управление на подредба, ако мога така да кажа, на флотата. Това трябва да бъде добре осмислено и трябва да се подчинява на юридическите предписания на учредителните договори. Нека да призная, че аз самият изпитвам недоверие и дори бивам често отблъскван от начина по който се дефинират целите на риболовната политика, политиката на, за рибно стопанство. Те са специфични, поне за моя вкус. Някои смятат, че не са специфични, аз съм обаче на противното мнение и са упоменати в 39-ти член на договора. Те се изброяват там много ясно и освен това много ясно се обяснява как трябва да бъдат прилагани, а именно и по-точно принципът на предпазливостта и постепенността. Тези цели са удачни. Това едно на ръка. Друго и нещо съвсем различно вече е начинът по който ще се изпълняват конкретните цели, за да се постигнат по-глобалните такива и би било юридическа, би било правна грешка да се дава приоритет на прагматиката и на практиката пред дефиницията. Договорът е ясен и слага ударение върху хората, върху човешките същества. В смисъл такъв, че трябва да се увеличава добива, сълскостопанския добив, риболовния добив, да, т.е. набляга се на социалният аспект. Ясно е, че жизненият стандарт има примат и жизненият стандарт трябва да бъде в центъра на нашата дейност. И това не може да го разреши комисията с декрет. Това се върши с дела и друго, други цели са свързани с, с пазарните цели, с ценообразуването, с снабдяването и така нататък. Тоест, ако свържем упоменатото вече в договора с предложението на комисията, с новото предложение на комисията, аз бих нарекал това ново предложение осъкътяване на договора осъкатяване, което на всичкото отгоре няма нищо общо с конкретната действителност в много от нашите държави членки. Винаги, когато обсъждам с някого този въпрос, а често ми се случва в последно време, винаги казвам, че това би означавало на би било равнозначно, например, на промяна в демократичната уредба на нашата държава с някакво министерско постановление или министерски указ. Та и тук нещата са така. Разбира се, целите на общата риболовна политика трябва да се вдъхновяват от определеното като правна основа в договора. Противното би било нелогично и неправомерно, незаконосообразно. Някои не харесват начина по който са определени целите. Целите и техниките са едно нещо, правната основа, правното основание е нещо съвсем друго. И ако се опитваме да смесим тези две понятия, резултатът ще бъде ни риба, ни рак. Когато, и, и които, когато обяснявам тези неща. Често ми казват, внимавай, ще отнесеш шамар, ако продължаваш да твърдиш, че рибните запаси са за хората, а не хората за рибните запаси. Хората са на първо място и това го пише и в договора. Така че човека, човешкото същество трябва да бъде в центъра на цялата ни останала екологична дейност. И така, това от мен по въпроса за целите. Не бих искал да задълбочавам повече, тъй като повтарям ви от начало, отново това, което казах от началото, целите вече са определени като такива в договора. От тук нататъка не бива да ги прекрояваме, а по-скоро да търсим механични стъпки, техники и методи за тяхното изпълнение. По въпроса за максималния устойчив улов. Аз съм от Галиция. Галиция съм и често чувам, че там, в Галиция, човек никога не може да е, е спокоен <laughs> за това, което ще му дадат като отговор. Никога не галицийците не казваме нито черно, нито бяло. Когато ни питат е, това какво е на цвят, ние казваме зависи. Значи сега искам да ви кажа, зависи за това, зависи от това, какво съдържание влагаме в този, максимал, в този максимално устойчив улов. Това вече е а, разписано в а, различните споразумения и конвенции на международното морско право. Конференцията в Йоханесбург разработи план за изпълнение и параграф 31 определя, препраща към урегулирането към необходимостта от регулиране на запасите, за да не се нарушава тяхното стабилно и устойчиво развитие, като обаче интересно обяснява, че това трябва да се случи до 2015 година. Може би комисията сега е сменила тактиката и не смята толкова категорично, че това трябва да бъде до 2015 година единствено и само, просто защото е немислимо. Няма да постигнем тази цел до тази година. И в такъв един случай човек трябва да се попита дали е прав Нека да вземем примера с рибата треска. Там нещата съвсем не са цветущи и е почти невъзможно да се постигне желаното до 2015 година. Освен това няма и нужда да се налагат прекалени наказания за хората, които експлуатират тези рибни запаси. Рибарите, които живеят, в смисъл изкарват си хляба от този рибен запас, те ще понесат на първо място последиците от грешките, които бихме допуснали ние като, като европейска администрация. Целта е значи да се постигне... Е, Целта е да се постигне ефекта до 2015 година. Аз обаче смятам, че това не е правно обвързващо правно обвързващо начинание. Това би било разумното, но това не е правно задължително и правно наложително. Повтарям го, и то не защото не смятам, че максимално допустимият улов е добра тактика, а защото смятам, че не бива да се стремим всячески да го постигнем до 2015 година, особено ако трябва да заплатим с, за това много висока социална цена. Нека да погледне малко в исторически план в какво се състои този МДУ. Връщам се, значи, към Джурасик парка на европейското законодателство по тези въпроси. Максимално допустимият устойчив улов се изчислява с математически формули. Два вида математически формули. Първата е с общ характер и се основава на логика, свързана не само с рибните запаси, а и с човешките популации, така наречената логи, логистична крива, създадена от преди векове от един белгийски учен и гласи, че всяка популация се развива и расте до момента, в който средата не, и, не я възпрепятства, не постави край, не сложи край на нейното развитие. Това е така наречения модел на Шифер, след това разработен като практическо изпълнение. Какво искам да подчертая? Искам да подчертая факта, че тези модели са свързани с конкретна статистика и чрез всяка статистика кривите могат да бъдат адаптирани към съответното към съответното доверие, което изпитва околната среда към тях. 195 може да бъде цифрата, която сме определили ние за една популация от тоноподобни. Ако 200 или 300 е стойността, която е изчислено, че отговаря на максимално допустимия устойчив улов, то това означава, че статистическият резултат, като извадим, ще бъде между 30 и 40. Знаем точността практическата точност по-скоро, не знаем математическата точност. Всичко е въпрос на мерки и интервали. Защо ви го казвам? Защото предположенията са едно нещо, а аналитическото, аналитичното предложение в природата е нещо много различно. Моделите проистичат от биологични стойности. Някои от тези биологични стойности е, са ни познати, а за други предполагаме. Например, смъртността сред рибите винаги се изчислява на 0,2. И трудно ни е да обясним защо смятаме по подразбиране, че тази цифра е точна. Същото се получава и с останалата част от модела, който се състои и от други параметри, някои от които ясни, други предполагаеми. Например, е, рибата хек. 0,25 без стойността в е, един определен период. Аналитичният модел – както обикновено, е свързан с предположения, били те точни, сигурни и ясни или не, за един определен период. И няма начин това да се уточни, защото просто не си заслужава усилието в търс, да търсим по-точни технологии. Резултатът не би се променил. Тоест, референтните точно, то стойности са именно това – референтни стойности. Можем да се съобразяваме с тях, без да смятаме, че са отражение на истината. Същото се отнася и при изчисляването на Същото се отнася и за употребата изобщо на аналитични техники. Малко F, което е риболовното усилие, спрямо голямото F, което обозначава смъртността. Едното е математически изчислено, другото зависи от вида кораби, и риболовни съображения. Смъртността, разбира се, че е свързана с риболовното усилие. Реалният добив се изчислява именно по този начин. Проблемите обаче са с общ характер, не само в нашия случай, а във всеки един аналитичен модел. Защо? Защото обикновено се използва максималната стойност. Максималната стойност винаги ще даде малко по-изопачени данни, отколкото ако бяхме направили изчисленията с конкретни цифри и проверени цифри. Какво искам да кажа с всичко това? Не казвам, че не бива да използваме тези стойности. Не казвам, че не ни вършат работа. Казвам, че не са точни. казвам, че не са точни и не са проверени. Тоест, следва ясно да си даваме сметка, че работим с предполагаеми цифри. Да не смятаме, че това е истина от последна инстанция и съответно да създаваме догматично отношение. Виждал съм такъв вид поведение, а именно установяването или определянето на 2015 година като крайна цел е такова едно догматично поведение. Това означава, че също така догматично би било и желанието ни да ограничим 40, с 40% риболовният, риболовното си усилие. Тоест нещо, което по принцип и по природа е похвално, може да се превърне в порочен резултат, ако бъде тесноградо прилагано. Пак ви давам случая с 0,18 или 0,29 в случая на рибата хек. Ако сме с ако сме много твърди в ограничителните действия, защото изхождаме от една цифра, която смятаме за непоклатима, а тя е изменяема, то тогава нашите изчисления не дават положителен резултат, а по-скоро нанасят щети върху тези, които живеят от риболова. И така, връщаме се към максималният устойчив улов. Как тълкуваме това? Някои тълкователи смятат, че трябва всички рибни запаси, всички рибни полета да бъдат едновременно отведени към, в максималната крива на това, което определяме с буква F. Това, разбира се, ще се отрази на смъртността. Уловът и смъртността, както казахме, са свързани в зависимост от това какви риболовни съоръжения се използват. И какво може да се случи? Случва се това, което виждате на последната, на най-низката крива. Тези криви не съм ги нарисувал аз, взел съм ги от литературата. Никога няма да съвпаднат максималните стойности на тези три графики, тъй като става дума за различни видове запаси. И ето тук би трябвало ясно да си дадем сметка, че няма нужда да разбиваме толкова надребно бихме се стремяли към нещо утопично, което няма постигане и просто бихме си загубили времето, а именно да се опитаме да уеднаквим управлението на всички рибни запаси. Ако ловим един определен рибен вид, то тогава би трябвало да ловим в по-малки количества друг вид и така нататък. Значи ако ловим риба номер едно в по-големи количества, трябва малко да отпочваме Пуснем да поотхлабим, ако позволите, улова на риба номер 2, да съобразим след това улова на, номер, на риба номер 3 и така нататък. Тоест, риболова е економическа дейност. Не е нищо, кой знае колкова странно и различно нещо от останалите економически дейности. А ето тези криви обикновенно ги изучаваме, когато е, сме студенти в първи курс. Например, една страна може да произвежда масло, може да произвежда оръдия. И ако реши да произвежда много уръдия, трябва да произвежда по-малко масло или обратно. Е, същото и за рибите, и за кривите, които отразяват тяхното, тяхната експлоатация. Ето тук има представена картината на рибен вид А и рибен вид Б. Очевидно е, че максималните стойности не съвпадат. Какво трябва да направи един управник на риболова? Трябва да направи така, щото възможностите, които са отразени в кривата в дясно, тя не тръгва от нулата, тръгва от максимално допустимия улов. И от тук насетне да реши как да действа. Дали да даде максимум на вида А и минимум на вида Б или обратно, но да се примири с идеята, че не може да и, риб, и риба А и риба Б да са, на еднакво, да са и двете на максимална стойност. И колкото по-лесно и бързо го разберем, толкова по-лесно ще се справим. И сега се връщам отново към първия въпрос за целите, за това кой ги определя. Може ли тези цели да се прилагат към всички рибни, рибни запаси или не? Може. И тези, които идваме от Журасик е, парк, е, който споменах в началото, си спомняме, че така се правеше в началото в рибните стопанства между Канада и Средните щати, именно това се това се постигна. Адаптираха се нещата, тъй като хората прозряха, че не може да се прилага един начин, един менеджерски подход към стопанства, съдържащи различни видове рибни запаси на времето тези модели бяха по-уважавани, по-зачитани, отколкото са сега. Така че се тръгна на един максимално допустим улов за рибното стопанство като цяло. И това се смяташе на времето за по-консервативна практика, отколкото практиката да се регулира всеки всеки рибен вид по-отделно. Тогава се практикуваше един двоен подход. Регулираше се цялото и след това се регулираха и съставните му части. Като, като максимално допустимото за цялото множество бе по-завишено, отколкото максимално допустимото за съставните части на това множество. Това бе консервативният подход, който сме прилагали до момента. Връщаме се сега на глобалният въпрос. Как да постигнем един максимален устойчив улов за всички рибни стопанства? Това е целта, съгласни сме. Как сега обаче да действаме конкретно? Трябва още от самото начало да си дадем ясна сметка, че работим с приблизителни данни, така че не трябва да сме догматици, когато предлагаме орязвания. Ограничителните, орязващите марки, мерки трябва винаги да бъдат предпазливи. И предпазливият подход е свързан не само с опазването на запасите, а е свързан и с това какво влияние в крайна сметка оказва всичко това върху рибарите. Повтарям, отново се връщам на разпоредбите на договорите. Те са важните. Те имат примат. Те трябва да бъдат зачитани. Аз не правя разлика между различните рибари. Всички са равни за мен, но не бива да хвърляме особено, по, особено тежко бреме, особено в времената на финансова криза, като криза, която живеем в момента. Та, значи не бива върху рибарите да хвърляме по-голямата част от ограниченията. Трябва да тръгваме да изхождаме винаги сами от себе си. Няма защо да ограничаваме другите повече, отколкото бихме искали нас самите да, да ограничават. А ако ги тласнем към нещо економически невъзможно, то тогава никой не би ни последвал и би загубил доверие в нашите умения като управници. Дали ако направим, ако предприемем поредица стъпки, ще имаме успех или не? Ако приложим максимално допустимия улов, така както аз го възприемам в дефиницията му от декларацията в Йоханесбург, а именно, че трябва да бъде прилаган към глобалната идея, а не към отделната конкретна действителност на рибата тон, на рибата хек и така нататък. Дали трябва да прилагаме различна от настоящата контролна система? Аз определено смятам, че трябва, защото в момента системата е скъпа и неефикасна. И накрая, дали да възприемем така наречената нагаждаща техника. В какво се състои тази нагаждаща техника? На първо място да постигнем да постигнем по-елементарното. Например, ако аз бях управник на едно рибно стопанство, не е случая, но да се го представим. Какво бих, какво бих преследвал на първо място? На първо място биологично оцеляване а именно да няма заплаха за възпроизвеждането, за наплива на нови, на млади екземпляри. Например, един пример да дам с рибата хек. Ако си поставим упоритата цел за ограничения до 2015 година, това би означавало спадане с 26% в економическите ползи и с 26% пад в економическите ползи, за да постигнем 4% стабилизиране на рибните запаси, това аз не го виждам правомерно. Рибите печелят, хората губят. Системата на квоти не е добра, пак съм го казал, пак го повтарям трите рибни стопанства. Можем да ги вземем отново за пример. Квотата за рибно стопанство А, Б и С е една. Мерките, значи, трябва да бъдат различни и различни спрямо рибен, рибни запаси Д и Е. И това е краят всъщност на моята презентация. В заключение искам да попитам, да задам следният въпрос. Имаме ли време? Не сме ли закъснели с всичките тези мерки? Аз мисля, че имаме време. Разбира се, нещата са различни в, с различните рибни запаси, но ако имаме едно твърдо, смело и предпазливо отношение, смятам, че бихме могли да стигнем разумно и социално приемливо до един европейски модел на регулиране на максимално допустимия улов. С други думи, отговорът ни е да, има време, не сме закъснели. А, може би малко слагам е, рибата в тигана преди да съм я хванал, но смятам, че има надежда и че не сме изпуснали последния влак. Благодаря. Благодаря ви аз, казва председателката. Всъщност изчерпихте по този, тези 30 минути, значи 30 минути са добре изчислено време. Благодаря ви за интересната презентация. Бе изключително убедителна. И така, давам думата на господин Мартин Пасторс, който е директор на Центъра по морска политика в Холандия и, един, и Центърът за университетска преподавателска дейност и изследователска дейност в Вагенинген. Thank you very much for the uh, invitation to speak here много за поканата да говоря пред вас относно целите заложени в управлението на рибното стопанство. Аз съм Мартин Пасторс. Тук съм а, в две качества. От една страна съм председател на съвещателния съвет по управление на риболното стопанство към Международния а, съвет за проучване на морето и давам съвети в тази област години наред. Другото ми качество, аз съм изследовател, който работи в изследователски център в Нидерландия, към университетския център, който на практика проследява комплексните решения за комплексно управление на морето и в това си качество проучваме специализирани планове и управление на рибното стопанство. Днес обаче съм се подготвил да говоря за целите на управлението на риболова и най-вече максимално устойчивия добив или улов Предвид подготовката ми съм съсредоточил вниманието си върху учен, е, ролята на науката в обществото и е, как реагират на това заинтересованите лица, как реагират на правилата и законите, така че не само говорим за целеполагане, но и резултата от е, регламентирането на дейността. И така, основният въпрос, на който ще се спра, е сходен с този на преждеговорещия, е именно максимално устойчивия е, улов и дали това е приемлива цел. Някои казват, че улова е твърде нисък, други, че е твърде висок, други казват, че това е понятие, което е ново в рибното стопанство. Други казват, че отдавна съществува по силата на Конвенцията за морето. Същинският въпрос обаче е следния. Това ли е решението? Аз бих казал, че това не е магическа пръчица, с която ще решим всички проблеми, но бихме могли да го използваме като средство за да зададем насоката на управлението. Мисля, че цялостно погледнато, тази насока има в максимално устойчивия лъв. Говорим за по-низко експлоатиране на природните ресурси. В този смисъл бихме могли именно тук да намерим насоката в бъдеще, но ще се спра на това по-късно. Подобно на преждеговорищия и аз ще наблегна на факта, че не са толкова важни числата – става дума за това как въвеждаме тези числа, тези норми. Отляво виждате кулата от слонова кост. Дали това е научен център, който е изчислил нещо, или по-скоро е, трябва да търсим диалог, една агора, е, където заинтересованите лица да станат съпричастни и да избират съответните референтни стойности и да оценяват е, референтните стойности по достоинство. За мен тези аспекти са много важни. Съпричастност, прозрачност, е, надежност. Това са много важни аспекти на тези референтни стойности. Малко повече теория сега. Госпожо председател, надявам се, че ще а, ме ами удостоите с внимание. А, Започваме с една крива, нямаме никакъв олов. Ако е много висок е, добива, също няма да имаме какво да уловим, защото ще изчерпим запасите в един момент и от тук проистича максималния устойчив олов от биологична гледна точка. Освен това имаме и економически аспекти, свързани с максималните устойчиви добиви. Това означава вложени усилия или себестойност на улова и максималния економически добив ще бъде постигнат като максимална разлика между приходите и вложените разходи. От ляво на усилията имаме максимално устойчивия улов. Економически погледното би било мъдро да въведем по-низки норми за улов, за да гарантираме максимално устойчивия улов. Обаче има и третия аспект и той осложнява нещата, защото имаме максимален улов с оглед на социалното отражение. Това е свързано с заетостта и това стои отдясно на риболовното усилие и максималния улов. До тук с теорията. На практика всички тези понятия са твърде объркващи. Сега ще обясня защо. Най-напред, изправени сме пред тези три неща, които са включени в максимално устойчивия улов, економическия, социалния, но имаме и три понятия, свързани с максимално устойчивия улов. Имаме понятието свързано с самия олов, с добива, който можем да си гарантираме от е, запаса. На второ място имаме смъртността на запаса. Пак е свързан с максимално устойчивия улов. Та, това е относителното съотношение. И на трето място стои биомасата на самия запас. Тук става дума за това колко риба има в морето. Тези три аспекта на максимално устойчивия улов често не се описват ясно в регламентите. Виждате тук един цитат от декларацията от Йоханесбург. И там се казва поддържане или възстановяване на запасите, за да се достигне до максимално устойчив улов. Именно това е описаното в тази формула. Най-общо обаче ние сме свидетели, че в такива текстове и в проекто политиката за рибното стопанство, че се мисли за максимално устойчив улов, който се тълкува като някакъв вид биомаса, било то улов или брой риби. И се говори за този устойчив улов, като се тълкува той като смъртност. Тоест, каква част от запасите погива. А когато говорим за биомаса, ние всъщност мислим за това по какъв начин да възстановим природните запаси, как да ги управляваме тези запаси. Ако възприемаме максимално устойчивия улов, улов като смъртност, говорим вече за регламентиране на улова. Това са две тълкования на едно и също нещо. Максимално устойчивия улов, вече казах, е всъщност една концепция, основаваща се на един вид риба, примерно треска. Смъртността там може да бъде изчислена по някакъв начин спрямо биомасата, но треската се храни с херинги. И ако трябва да изчисляваме биомасата и едновременно с това и максимално устойчивия улов, тук има една взаимовръзка. Как да постигнем максималния улов и за двете, двата вида риба? Осложнява се, защото пък херингата се а, с ларвите на треската. А, херингата се храни с зоопланктон. И за да постигнем биомасата или устойчивия лъв, ще бъде изключително сложно. От друга страна, обаче, нека не забравяме, че тюлените пък се хранят с треска. Как да постигнем тук максимално устойчивия улов? Тук в никакъв случай не казвам, че трябва да регламентираме и броя на а, тюлените. В общи линии, е, поради тази взаимовръзка между видовете, максимално устойчивия олов, тълкуван като биомаса, е нещо доста проблематично. Като си мислим обаче за максимално устойчивия олов с оглед на смъртността на рибния запас, това е малко по-приспособимо към съществуващото положение. И така, може ли науката да направи разчет за максимално устойчивия улов? Теоретично да. На практика обаче можем само да изчислим това приблизително. Нямаме прецизирани числа, с които да боравим по отношение на устойчивия улов. Това, което се случва в научните среди в Европа, е често, че се разработват заместители за смъртността и във връзка с максимално устойчивия улов. правят се изчисления къде се намират запасите и в най-общи линии се задават някакви цели за по-нисък улов в спрямо края на 20 век. Научните съвети, които получаваме, не се основават на биомасата, когато изчисляват максимално до устойчивия улов. И така, започваме да прилагаме този подход. Имаме някои извлечени полуки от предпазливия подход. Това е нещо разработено в края на 90-те години на миналия век. Има сходни черти с максимално устойчивия улов на базата на политически споразумения, които са тълкувани по-научно му. Какво се получи? Научните тълкования на принципа основан на предпазливостта са приложими само за онези запаси, за които имаме достатъчно информация. Следователно, имаме подход на предпазливост, който е приложим към големите търговски запаси, за които има надежна информация, а запасите, за които нямаме достатъчно информация, не са обхванати от този принцип в достатъчна степен различни видове кули, онези видове, за които данните са оскъдни. Тъй като те не са засегнати обстойно в принципа. Системата, която работеше в края на 90-те години е така, че можем да кажем, че тя е прилагана при а, малка прозрачност и ниска надежност. Много разговори са водят за това как са въведени всички тези стойности без участието на заинтересованите страни. Можем да заключим, че поради това е създадено едно положение на липса на доверие по отношение на разчетите. Ето това трябва да имаме предвид, когато говорим за прилагането на подхода на максимално устойчивия улов. Какво означава този подход в крайна сметка? Да ограничим улова И съобразно смъртността в 20 век. Моето възприятие е, че все повече приема разбирането, че по-ниската смъртност гарантира ползи, както по отношение на размера на запасите, така и по отношение на ефективността на риболова. Но това следва да бъде доразвито като теза. И отправните точки тук са винаги приблизителни стойности. Както каза преждеговорищия, те се основават на някакви модели, а, те не са прецизирани и ни водят в определена посока. Смятам, че тези посоки са относими и тук се крие ключа на подхода за максимално устойчивия улов. Още едно съображение за ролята на науката. Нека се върнем към въвеждането на принципа на предпазливостта. Ролята на науката е сведена до разясняване на това, което знаем и на онова, което не знаем. Търсене на компенсаторни механизми и е, преценяване на рисковете. Това, което се опитваме да избегнем, е всъщност науката да се превърне в съдник а, тя да бъде последна инстанция за доброто и злото, устойчивото и неустойчивото. Това е един подход, който изисква прозрачност до голяма степен, надежност и доверие и легитимност. За мен това са аспектите, свързани с науката, които не бива да загърваме, когато говорим за максимално устойчивия улов. Тъй като фактите, с които боравим, не са простички. Ние говорим за въвеждането на една общоприета рамка. И така, за мен максимално устойчивия улов е един подход, в който се говори между всички заинтересовани страни, виждаме примери сега с разработването на планове за управление и научните среди, разработващите на политиката. Всички те участват, за да се достигне до ниво на управление на някои видове или зони провеждането на съвместни анкети при наличие на, висока, на, на високо доверие и прозрачност, привличане на заинтересованите страни и в същото време достигане на по-низки нива на експлоатация съобразно приоритетите. Ето това е посланието, което аз искам да ви отправя и ви пожелавам късмет с преосмислянето на темата. Благодаря. И аз ви благодаря за интересното изложение. Откриваме дебат. Госпожа Льовен първа поиска думата. Заповядайте, имате я. So, thank you very much. Благодаря и на двамата оратори. Много интересни бяха презентациите. Благодаря, госпожо председател, за това, че изтъкнахте, че първия оратор, господин Лопес Вега, не само е морски биолог, но и е бил министър в в своята област, секретар на обществото на притежателите на риболовни кораби в Виго и член на Народната партия. Вашата гледна точка беше много интересна. Говорихте за човека и рибата като два отделни стълба. Аз искам да поговоря малко за вашите заключения. Първо, по отношение на член 39 от Лисабонския договор, както вие справо описахте, е, там се споменават е, целите на ОПОР, споменава се за общата селско-стопанска политика. Една от е, целите на ОСП е да се засили производството на селско-стопански продукти. Тук обаче говорим за риба, за риболов и знаем, че рибата като количество е ограничена. И ние не можем да увеличим степента на възпроизводство в европейските морета, независимо дали искаме или не, независимо дали ще инвестираме средства или не, каквото и да се случи, каквото и да желаем, в крайна сметка ще стигнем до това, което показа Мартин Пасторс, а именно има много риболовни усилия, но няма улов. Може да увеличим производителността в селското стопанство чрез субсидии, чрез изкуствени торове, чрез подобрени семена или биопестициди – Така може да стигнем и до повече произведени храни, но не можем да увеличим производителността в моретата и океаните на Европа, като увеличим всъщност улова на риба. И това е всъщност проблема в член 39. Искам да спомена и параграф 3 от договора, там се задава задължение Европейския съюз да поддържа високо ниво на защита за околната среда и да подобрява състоянието на околната среда. Нека да не забравяме и този елемент. Споменахте максималния устойчив улов и Европейския съюз, който е част от декларацията от Йоханесбург. Казахте, че това не е правно задължителна декларация. Това може и да е така, но ние сме подписали конвенцията по морско право. Това стана през 1992 година. В тази конвенция УНКЛОС се споменава максималния устойчив улов. В член 61.3 се казва, че трябва да поддържаме или възстановяваме количеството на запасите възоснова на максималния устойчив улов. Член 119а говори за това, че трябва да се използва най-добрата научна информация, за да се поддържат рибните запаси на нива, според които да се е, поддържа пък от друга страна максимален устойчив улов. Това са цели, които Европейския съюз се е приел. Вие предлагате да има максимален устойчив улов, но задавате една нова концепция. Е, улов за цялата екосистема. Освен това, през цялото време говорихте за социалните, и економическите последици на това е, да се поддържа максимален устойчив улов за най-уязвимите е, видове и съответно да се отчита смесения риболов. Оценката на въздействието на комисията преди да се появи предложението показва пет различни сценария. Сценария на статуквото, там където не правим нищо, за да променим въобще ОПЛР Другите варианти прилагат максималния устойчив улов. В един от вариантите трябва да се поддържа максимален устойчив улов при смесения риболов, като се поставя ударението върху най-ценните видове. В другите варианти се споменават най-уязвимите видове. И в крайна сметка се разработва и резултата от различните сценари. При сценария на статуквото се оказва, че общо взето ще стигнем до катастрофа. Както за околната среда, така и за социално-економическите показатели, свързани с европейския риболов. А всички други сценарии, включително и най-строгия, свързани с екологична устойчивост, водят до много по-добри резултати. Тази сутрин обсъдихме съобщението на комисията относно ОПОР и на страница 2 четем следното. Според най-добрите налични оценки в оценките на въздействието, ако запасите се експлуатират според максималния устойчив улов, те ще се увеличат с 70% до 2022. 17% ще е увеличението на улова, по 3 ще се умножат печалбите, 6 пъти по-голяма ще е възвръщаемостта на средствата и така нататък. what's the problem for you? you... I mean, how can И така. Как може да сте против такова развитие за европейския риболов? Не разбирам. екосистемите, твърдите, трябва да са насочени към човека, а не към видовете. Но екосистемите са нещо много сложно. Ние сме част от тях и трябва да ги уважаваме. И сега към Мартин Пасторс, председател на консултативния съвет на ISIS. Няколко въпроса. Какво смятате вие по отношение на оценката на предишния оратор относно максималния устойчив улов и екосистемите? Възможно ли е да има нещо подобно? Искам да разбера какво смята учения по това предложение. Споменахте, че е, има максимален устойчив улов, максимален економически улов и максимален социален улов. Знаете, че социалният улов води до това, че има много рибари в сектора, но те получават много малко пари. Може да доразвиете тази теза. Е, казахте, че учените не трябва да вземат решения, просто да информират вземащите решения. Аз съм съгласна. Тази сутрин закусвахме с представители на Флорида от областта на рибарството. Те представиха един закон, според който не може да има квоти, които да са по-високи от максималния устойчив улов. И така се процедура и учените ще трябва да изчислят естествено какъв е устойчивия улов. Не смятам обаче, че така трябва да прехвърляме топката към учените. Ако политиците първо вземат решение, че това е нивото на улов, то учените трябва да извършат някакви изчисления. Вие какво смятате по тази теза? Сеньор Родост. Госпожа Родост. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Благодаря, госпожо председател. Чух внимателно господин Лопес Вейга. Добре е дошъл в нашия клуб. Вие сте бил министър по въпросите на риболова. Вие имате поглед не само научен, но и на политик. Това е нещо полезно с оглед на политическата ситуация в момента. Вие сте по-скоро политик. В крайна сметка цитирахте член 39 и както каза госпожа Лювин, този член е свързан с общата селско-стопанска политика. От правна гледна точка сте прав. ОСП беше модел за ОПОР в това отношение, но както каза госпожа Лювин, риболова не е същото като селското стопанство. В сърското стопанство може да се стремиш към все по-високи добиви и това може да стане, ако фермера работи добре, но в риболова, ако се извършва твърде много дейност, може просто да се унищожи източника на доходите. И това трябва да се разбере и от политиците. Така че член 39 трябва да бъде умислен сериозно. Като политици, ние, освен това, често променяме своите цели и е трудно да се позоваваме само на член 39. Аз мисля, че трябва да проявим по-голяма отговорност спрямо и онова, което казва ООН в областта на политиката на риболова. По отношение на максималния устойчив улов, знаем, че само 35% от запасите са обект на улов, съобразен с максималния устойчив такъв. Имаме нужда от повече данни и трябва да разберем до каква степен държавите отговорно се отнасят към научната информация. Защото има шокиращи данни – Има проблеми по отношение на качеството на данните и не само когато става въпрос за разтоварванията. Много често трудно се намира надежна информация. Ако правилно съм ви разбрала, вие твърдите нещо подобно. И затова нека да попитам до каква степен смятате, че малките запаси могат да се влушат още повече в рамките на екосистемата. Колкото по-малко риба има в морето, толкова по-малко рибари ще имат поминък. Нека да не забравяме. Така че от економическа гледна точка е логично рибарите да ловят така, че да се очита максималния устойчив улов и дългосрочната стратегия. Съвета се среща два пъти годишно, определят се много високи квоти. Никога няма да постигнем целите, докато не определим а, точно какво трябва да се направи. Въобще как се определят стратегическите и оперативните цели? Според мен Онова, което направи съвет в миналото, беше изключително късогледо. Вие вероятно сте бил ангажиран тогава. С удоволствие чух, че може да се постигне максимален устойчив улов при смесения риболов. Бих искала да разбера малко повече за този елемент. И е, мисля си освен това, че би трябвало да има засилено сътрудничество с е, рибарите, за да разберат те, че трябва да се защитят най-уязвимите видове. рибарите имат различна степен на организация според района, в който се намират, според държавата имат различно оборудване. Тези разлики трябва да се отчетат. Вие постоянно Подчертавахте, че става въпрос за хора, че хората са най-важни, но не можем просто да ограбваме моретата. По отношение на статистиката, с която разполагаме, трябва да кажем, че общо взето почти сме приближили фаталния час. времето на някои запаси почти е изтекло. Съответно, трудно ще оцелеят много рибари. И последният ми въпрос. Смятате ли, че състоянието на риболовния флот е добро в момента? Или трябва да има промени? И трябва ли да се намали нивото на риболовните кораби, така че то да е отговорно спрямо риболова? Сеньор биолого марино. Да, само да обясня. Този господин всъщност е морски биолог. Като такъв е поканен. Така че не му задавайте друг вид въпроси. Други работи е правил в живота си, други функции изпълнявал, но тук отговаря като морски биолог. Госпожа Патрао Невеш. Паметаме и е, я и aproveitar нека кажа, че има министерства по рибното стопанство, които разполагат с информация за риболова, лесно достъпна. И двете изказвания, които чухме, можем да ги наречем научни. Така смятам аз, ще бъда кратка. Би трябвало да се възползваме от наличието на специалисти, за да ги изслушаме Останах със съвсем ясното впечатление, че максимално устойчивия улов към момента и двамата докладчици използваха този термин, представляват едни приблизителни стойности. Въпросът ми е какво можем да направим към днешна дата, за да прилагаме по-научно му максимално устойчивия улов – и да прилагаме тази мярка строго. От гледна точка на морските биолози, това е приоритетна задача. Затова ни трябва ясно определение, за да може и контрола да бъде строг. Запознати сме с много от проблемите, породени от липсата на надежни данни – Нека тогава разработим по-ясно определение на максимално устойчивия улов. На второ място. До каква степен тези приблизителни стойности са свързани с двата вида рибни стопанства – каква част от тях са чисти, каква не са. Тъй като говорим за максимален улов, трябва да имаме яснота и за двата вида рибни стопанства. Двата вида риболов. Говорим, че 2015 година е изключително важна дата. По-лесно ще постигнем резултат, ако говорим за един вид а, риби и имаме конкретно определение тогава по-лесно ще постигнем заложените цели през 2015. Така че можем ли това да го постигнем на научна база? Благодаря, госпожа Андрес Бария. Благодаря и аз. Аз малко закъснях. Но Имам чувството, че за едно и също почти говореха или един и същи беше подхода на първия и на втория докладчик. Отправям се, значи, сега към вторият докладчик, който и слушах изцяло. Той обясни за максималния устойчив улов и каза, че трябва да бъде комплексен, че не трябва да се прилага към един запас. Освен това обясни, че е неточна мярка и не бива да бъде идеализиран. Сега аз питам, тъй като това е математическа формула, а пък от друга страна имаме економически, социални и, и биологични проблеми, то тогава как бихме могли да направим така, щото да ни помогне да избегнем свръхексплуатирането? Социалната част е, евентуално би могла да се разреши с повече време и с повече а, пари. Но технически как бихме могли да приложим това е УУ, този максимално устойчив улов. Кажете ми как биха могли да подобрим тази математическа формула. Тя е измислена през 50-те години и продължава да ни създава проблеми. Как биха могли да я подобрим сега, когато точно реформираме морската интегрираната морска политика? Благодаря. Господин Струан Стивенсън. Благодаря, госпожо председател. Благодарни сме и на двамата докладчици. Но що се отнася до максимално устойчивия улов, имахме много интересен работен обед. Днес говорихме на тази тема и за да достигнем максималния улов, трябва да постигнем и другите две стойности за биомасата и за смъртността. Като имаме предвид прилагането на реформата в общата политика в рибното стопанство, най-вероятно това да стане към края на 2013, така че не разполагаме с много време, за да постигнем всичко, свързано с реформата на общата политика в рибното стопанство. Това, което искам да разбера от вас е, дори да достигнем целите до 2015 година по реформата на политиката е, и постигнем устойчивите параметри, съжалявам, че тук използвам толкова много съкръщения, Та, при това положение как можем да постигнем двете цели, като и имаме предвид, че има поетапно въвеждане на забрана за изхвърления улов година по година. Тук не споменавам и липсата на данни за отделните видове риба. И според данните, предоставени от комисията, които сподели с нас представителя на комисията на ОБИТ, в момента количеството на изхвърлените а, риби е 23% от целия улов. Това е 1 700 хиляди тона. И въпросът е тогава как въобще ще постигнем биомасата, тук въобще изключваме въпроса за смъртността. Как ще постигнем устойчивия улов в някакви приложими срокове? Това е абсолютно жизнено важно, ако ще изпълняваме заложеното в реформата на общата политика. Прекалено амбициозни са целите. Но въпросът е на практика можем ли да го направим? Ами, ми още mí me gustaría благодаря и аз искам да взема отношение по повод на казаното от госпожа Льовин всъщност. Да, наистина. Наистина в оценка за въздействието анализираме по няколко начина, няколко опции. Най-лошото положение е статуквото, разбира се. Статуквото никой не иска да го продължи. Това е лошо по отношение. Това е мнение. Това е лошо по мнението на всички. Но тази максимално лоша опция, не е единствена. Има други опции, които през 2020 година ще постигнат крайния ефект, който търси тази идеална формула и при това по постъпателен начин. Затова въпроса ми към комисията, защо не се тръгна на тази стъпаловидна формула. Разбира се, е, обяснението е, че всеки избира формулата, която си избере. Разбира се, че има такова право. Това, което казвам аз обаче е, че оценката за въздействие прави препоръки и оттам мъдрите хора се избират. Сега, значи въпросът е, защо ако има стъпаловиден начин до 2020 година да се постигне поне 80% от МУУ за някои рибни запаси, защо не избираме тази опция? И друго нещо, с оглед на това, че нямаме много задълбочена научна обосновка, за да преценим какви ще бъдат рибните запаси през 2015 година, искам да попитам дали минималните параметри за безопасност докато се постигне стъпаловидно или не през 2015 до 2020, нека да кажем. Давам значи тази ножица, защото при различните видове срокът ще бъде различен. Та, питам значи дали не би било уместно в основният регламент да определим параметрите, предпазните, минимал, минималните предпазни средства или минималните предпазни параметри, които не бива да надхвърляме. Има предвид биомаса, смъртност, биомаса и смъртност, винаги насочени към постигането на крайната цел МОУ. Европейската комисия поставя въпроса за максимални устойчив улов в различните видове рибни запаси. Попитах го, зададох го този въпрос, не ми отговориха. Затова искам отново да го поставя относно това как смятат да прилагат този концепт в тези рибни стопанства, където има различни, не само един рибен вид. И така, давам думата сега за отговори. Да, благодаря. От името на комисията говоря и благодаря особено за поканата, защото дебатът е изключително интересен. Ще обхвана въпросите, които зачекнаха първите докладчици, е, панелистите, след това и някои други поставени въпроси ще се опитам да обясня. Разбира се, че МУУ не е задължителен концепт, но ние искаме той да стане задължителен, затова и пишем регламент. Раз, ясно ни е, че това е политическо задължение, а не юридическо. За това се опитваме да превърнем това политическо задължение в юридическо такова. Начертахме нов план, но не сме поставили нови цели юридическата служба на Еврокомисията, както вие самите много добре знаете, защото вече сме говорили по други въпроси, например свързани с регионализацията, юридическата служба значи е, об... задълбочено анализира и не намира нищо, което да, от, да е в разрез с 39 член на договора. Ако беше така, нямаше да излезем такова предложение. Сега, има и едно друго обяснение, което може би е с повече тежест. Целите, разбира се, че трябва да са целите на член 39, а именно различни цели, които са равнопоставени, и не са степенувани по важност. Договорът значи не казва тази е главната цел, останалите са второстепенни. Всичките цели са важни и трябва да се намери баланс между тях. За момента в опор и в сега действащият регламент не е имало никакво, никаква трудност за превъплатяването в конкретни мерки на този член 39. Той фигурира като такъв още от римските договори. И сега той се превръща в биологична, економична и социална стабилност. Така се разбива по подцели. Когато имаме обаче някои случаи, и всъщност не някои, има много такива случаи, в които няма равновесие. Има много рибни запаси, където или няма висок добив, няма добра цена за потребителя, няма постъпление на доходи в достатъчна степен за рибарите. Тоест, големият проблем на опор в момента е как да се организира прехода. Проблемът не е толкова да намерим равновесието, баланса между подцелите. Той е повече ясен, е, по-скоро ясен проблемът се поставя, когато трябва да вземем мерки с годишен характер, тогава става трудно да се приоризират, защото всички са еднакво важни. И ето в това се състои сложността и важността на решението. Когато се говори за максимал, за общ допустим улов за една година, как да го изчислим така, че той да отговаря на изискването за цена за потребителя, за постъпления и печалби на рибарите и така нататък. Ето в това се състои затруднението. И тук именно комисията, извинявам се, че пак повтарям това, което казахме сутринта, но тук комисията констатира, значи, че търсенето на този баланс между трите цели на практика даде като резултат през последните няколко години на прилагане на тази политика даде следният факт. Много късогледи, е, краткосрочни решения, които търсят економически, економическа рентабилност за сметка на останалите цели. Комисията именно за това иска да посочи, че при взимането на годишни решения, на краткосрочни годишни решения не е имало такъв баланс на първо място е бил и економическия краткосрочен приоритет. За това сега искаме да намерим баланса. Как да организираме прехода? Ето това трябва да го облечем в юридически, в правни задължения. Всички рибни запаси, които са далече от тези цели, многобройни, многопластови цели на 39 член и където трябва да се възстановят биологичните запаси, това да бъде това да бъде в основата на търсенето на всички останали цели. И така, от, от биологичната цел ще тръгнем към изпълнението на следващите. Това е поне подхода на комисията и комисията смята, че възстановяването на рибните запаси е изходна точка, кондицион сине кванон за постигането на останалите. Друг един от доводите на Енрике Лопес Вейга, наистина невъзможно е да постигнем биомаса от тип максимален устойчив добив винаги и днес сутринта посочих същото, когато говорих за рибата треска в северните морета. Пак повтарям, че нещата не са цветущи, но под се подобряват. Дори ако изобщо престанехме да ловим риба, пак нямаше да имаме никаква гаранция, че запасите ще се възстановят до 200 хиляди тона като максимален устойчив улов тонове, които бяхме определили. Каквото и да направим, нямаме гаранции, че ще стигнем до този желан резултат през 2015 година. Какво можем да направим? Можем да направим така, щото смъртността поне да бъде на био... смъртността да бъде поне гарантирана. Ако не биомасата, то поне смъртността. Днес сутринта ви казвах, че между многогодишните планове предлага комисията, многогодишните плагове, значи, да се изработват възоснова на смъртността, а не на биомасата. И така, както каза Ерике Лопес Вейга, ще имаме по-надежни измерители. Разбира се, това има своята социална цена и за това, за това трябва да намаляваме, като причиняваме е, социални щети и биологични щети на нашите запаси. За момента действахме постъпателно, но това постъпателно движение не бива да бъде извинение за липса на движение. За момента понякога, вместо да се придвижваме лека по лека, просто не се придвижвахме. И в това се състоеше проблема. И в това се състои посланието и на комисията. Разбира се, че трябва да е лека по лека, но това не е извинение за да се спре и да се тъпче на място. Разбира се, че не трябва да има скокообразно развитие, че то трябва да бъде постъпателно. И, и какъв по-добър пример за това от факта, че развитието на многогодишните планове са нещо като паметник неръкотворен на това ако позволите метафората, на това постъпателно движение. Постъпателното движение дава своите резултати. И защо? Защото комисията година след година настояваше върху този именно подход за постъпателния подход сме. Въпреки, че това постъпателно движение все пак продължава да бъде движение, а не забавяне. И сега многовидовия подход. Това е един от най-големите проблеми на ОПОР, защото тя се основава на подходи, свързани с един единствен вид. Унивидове или едновидови подходи. Многовидовият подход – е в центъра сега на нашето внимание и ако вие не го възприемате като централно послание, аз ви казвам, че това е така. И по този повод ще се обърнем към научните работници с молба да изработят научни сценарии научни опции на различните случаи. Съгласен съм, че смъртността на един вид и смъртността на друг вид могат да не са съвместими едни с други. Затова искаме различни вероятности, различни опции. Какво ще се случи, ако тази рибна разновидност има този и този вид смъртност, друга по-висока или по-ниска, различни възможни комбинации търсене, разбира се, на тази крайна концепция за максимално устойчивия улов. Това, което каза и Мартин Пасторс, и с него съм съгласен, това не е вълшебна пръчица, която ще разреши с един замах всички наши проблеми. Това са, наци... това са естествени процеси, това не е чиста математика. Това са естествени природни средства, които при това са плаващи и колебаят развитието си. И за това приложението не трябва да бъде математическо, а трябва да бъде разумно, интелигентно. Как оценяваме понятието максимален устойчив улов? Ясно е на първо място, че търсим политическият политическият приоритет. И именно политическия приоритет, който обикновено е дългосрочен, се явява нещо като тази, както казват англичаните, движеща мишена, която ни принуждава понякога да тъпчем на място. Целта ни значи е да изнамерим цел. Цел, която не е свещена математическа величина, а е променлива всяко рибно стопанство, в зависимост от комплексността си, ще бъде обект на специално научно изследване, за да може след това да се изработят опции. Опции, които след това да манипулираме и да преподреждаме, докато стигнем до е, подреждането на конструктора в убедителна и изгодна за всички приоритети форма. Това е първия, има вече един конкретен пример. Балтийско море е мястото, където ще се практикува за първи път такъв много видов модел на управление. Оттам насетне бихме могли да извадим конкретни е, практически резултати, чието приложение да, е, да даде резултати в други морски или водни басейни. Мисля, че това изчерпва бележките, които си водих по време на презентацията на а, Лопес Вейга. Мартин Пасторс спомена въпросите, свързани с биомасата. Съгласни сме и ние, и ние подчертаваме, че не става, нуж... не става дума за това да изнамерим идеалното количество, идеалната величина биомаса и оттам нататък да пожертваме всичко останало, само и само да постигнем тази биомаса. Не знаем какво ще се случи на природата, как ще се развива природата. Това, което трябва да направим е да следим движението на природата и да се нагаждаме. Каквото дава природата, това ловим ние. И това е подхода, наречен измерващ смъртността подход. Това ни дава възможност да намираме вратички. Разбира се, че можем да изчислим как да намалим смъртността, но ако поради поредица природни фактори тази смъртност обягва от нашия контрол, на нас не ни остава нищо друго, освен да се адаптираме. Комисията и тя е на мнение, че цифрите и данните, с които работ... боравят научните работници, са двойствени. Ако има една опция, изградена с едни конкретни данни и тя дава резултат, това е чудесно. Но пак от практиката и от опита можем да стигнем до извода, че подходът е именно това подход, че цифрите са ориентировачни и тяхното прилагане трябва да бъде вече интелигентно и спрямо условията. Въпросът, който бе повдигнат отново за научните изследвания и за това, че те трябва да бъдат водещи, пак повтарям, че комисията не цели да имитира Съединените щати. В Съединените щати в момента се прилага метод, според който каквото кажат учените, това е. Не защитаваме такъв един подход. Разбира се, че сме на мнение, че науката си е наука и няма защо тя да се ангажира с политически решения, в смисъл такъв, че това, което те кажат, след това да бъде едно към едно въведено в практиката на живота. Не. Това, което целим е регламент, който уважава, зачита научните изследвания, но оттам нататък и, те, и ние като политици си вършим работата. Благодаря. Час и 45 минути измина. Така че сега ще дам думата на господин Лопес Вега за отговор и след това на Мартин Пасторс. Благодаря. Госпожо председател, ще отговоря на госпожа Лювин. Надявам се, че и вие се чувствате като мен, именно, че когато си в политиката, ти помагаш на хората. Това не е професия. Това, че си бил част от политиката, не означава, че не те чака нищо добро. Това си е една професия, след, кое, след която може да се е, случи нещо добро и за тебе. Аз съм морски биолог. Имам естествено представи, които шокират, много често казвам каквото смятам, никой не може да ме спре да го правя. През последните години работя по всички тези въпроси. Е, мисля си, че трябва да се намали е, капацитета. От друга страна обаче, ако го направим, много хора ще изпаднат в бедност. Просто не можем да прибегнаме и така просто с лека ръка до нещо подобно. Никога не съм казвал, че не трябва да оценяваме реалността, социално-економическата реалност. 2015 година е крайен срок и аз не съм съгласен. Освен това, вие казахте, че съм казал, че трябва да изчисляваме максималния устойчив улов за цялата екосистема. Това не е така. Аз казах, че първо трябва да отчетем отделните видове, например треската. Освен това, не съм казвал, че трябва да поддържаме статуквото. Не, това не е така. Трябва да има мерки и трябва да се постигат резултати, дори и това да става постепенно. Втората дама, забравих името ви, аз не съм комисар, може би трябваше да се обърнете към комисаря. Аз е, си мисля, че трябва да говорим за регулация само в областта на риболова. Поне аз мятам да говоря за, за риболова. По отношение на изхвърлянията, е, трябва да кажа, че тук има много различни елементи, е, които трябва да се отчитат. Yo lo que sí he dicho es que hay que, eh, como ha dicho también el señor Pastor, que yo creo que no estoy en absoluto en desacuerdo con lo que él ha dicho, по отношение на госпожа Бастос, аз съм съгласен. Трябва да вървим по този път с максималния устойчив улов. Дори подходът да е постепенен. Аз съм най-много против тази свещена цифра. Да се каже, че трябва да намалим усилието с 30, 35%. Виждам, че има видове е, риболов, е, които спазват е, поне на хартия това, което се изисква, но от друга страна, когато излезе в морето, нещата стоят съвсем друго. Как може да искаме, например, 50% намаляване на, на работата на, на един рибар? Естествено не може да използваме моята теза като претекст въобще да не се действа. Нямам време всъщност, госпожо председател. Трябва да имаме постепенен подход така или иначе. Искам да има цели. И ясно очертани цели за всички запаси в рамките на биологично безопасните лимити Дори в най-лошите случаи, трябва да кажа, че няма огромни затруднения с това да се възобнови запаса. Запаса може да страда в рамките на една година, но така или иначе ще се възстанови след година, например. И в заключение към комисията, нека да кажа, че би трябвало да има по-ясни научни данни, трябва да има постепенен подход, а не радикален. Uh, there's many questions to, uh, to respond to, but I'll, I'll pick out a few. Много въпроси бяха uh, зададени, ще говоря само по част от тях. Е, първият въпрос на Изабела относно цялата екосистема, може би е, превода е, не беше съвсем ясен попитахте дали ако се използва социалния улов, ще има много хора, които да ловят риба, но ще имат ниски доходи. Приемам това. Всъщност, основният елемент тук е тази разлика между биологичния улов, биологично устойчивия улов и економическия улов. Вашето предложение, свързано с практиката в САЩ, учените да правят само анализа, ние да създаваме политиките, съгласен съм с господин Пенес. Ролята на политиката политиците да взимат решения, ролята на учените да работят прозрачно, да правят проверки. Може да се постави под въпрос поддържането на, на, на тези роли, но има риск учените да се намесят твърде много и аз съм против това. Не би трябвало да се намесват те в взимането на решение. Другата дама попита за вземането на решение. Много е важно да знаем за кой точно максимален устойчив улов говорим. Много често не се дообмислят тези термини, не се дообмисля смисъла, който се влага. Ако тук имате предвид нивото на експлоатация, колко вида, колко риба се изважда от морето, това е едно. А от друга страна имаме биомасата. Имаме и смъртността. Не можем да контролираме биомасата в морето. Ако се прилагат стратегиите, които очертах в средносрочен и дългосрочен план, ще постигнете екосистеми, които да произвеждат улов, който да очакваме. Няма гаранции, но сроковете така или иначе се подразбират сами по себе си. В регулаторния контекст, в който говорим сега, трябва ясно да кажем за какво говорим. Говорим за максимален устойчив улов по отношение на улова или говорим за максимален устойчив улов по отношение на смъртността на екземплярите. Тази разлика трябва да е много ясна. И така правя връзка с зададения въпрос относно постигането на максимален устойчив по отношение на смъртността до 2015 и по отношение на биомаста до 2020 година. Малко или много това може да се постигне, но за втория елемент по отношение на биомасата ще трябва да почакаме, да видим какво ще стане. Защото ако рибите напускат един район може да се ловят по-малките видове, които остават по силата на FMSY, но не може да очаквате от по-големите екземпляри да се върнат до устойчивите нива. И накрая по отношение на развитието на планове за управление от комисията, използването на е, максималния устойчив улов връзка с смъртността като е, жалон тук. Моя опит в последните години показва, че трябва да включим всички в този процес. Забелязал съм, че когато говорим за видовете стратегии, е, получаваме ответна реакция, която е много по-положителна, отколкото ако има налагане отвън. Госпожа Лювин говори без микрофон. По отношение на цялостната смъртност сред рибите. Това може да е възможно, каза оратора в отговора на госпожа Лювин. Трябва да се опитаме да приложим нещо подобно за Балтийско море, където имаме ограничен брой видове. Там може да се види какво става с хищниците, с а, плячката. За по-сложните екосистеми ще е по-трудно да се балансира смъртността между различните видове. Всъщност нещата се свеждат до това. Експлуатира ли се цялата екосистема по един умерен начин, с ниска смъртност, ако това е така, то ще имаме полза. Но не знаем какво ще стане, ако има конкретна насоченост към конкретни видове. Благодаря на всички за дебата. Приключваме с панел номер едно. Минаваме към панел номер две. Време видите ограничения са същите, половин час и половин час и след това 45 за дебат. Вторият панел е свързан с управлението на флотата. Имаме двама панелисти. Първият е господин Гуядер от Ифремер и след това господин Родригес Агун. Заповядайте за най-много 30 минути. Не е задължително да ги изчерпите. Благодаря. Merci Madame euh, la Présidente. Euh, merci de, de m'inviter à cette. Euh, Благодаря. Ще се спра на управлението на флотата и на регулирането да, на достъпа до рибни стопанства. Аз съм економист в Френския научен институт за експлуатиране на моретата. Ще се съсредоточа върху пет точки. На първо място е въпроса за свръхкапацитета. На второ място необходимост за ефикасен достъп до тези е, регулиращи механизми, след това плюсове и минуси на административния подход към пазарната економика и както и биоекономичен анализ на прехода към МОУ. И накрая заключителни бележки. От гледна точка на економист, свръх е капацитата е изключително важно понятие, защото се опитва да подобри управлението на рибното стопанство на екологичните ресурси и да ги предпази от свръхексплоатация. Свръхексплоатация, която всъщност е в основата на свръхкапацитета на флотата. Както може да видите на графиката, въпреки че тези стойности са намалели като брой и като капацитет, все пак има нарастване на броя новопостроени кораби и в крайна сметка не само, че не намалява капацитета, и понякога дори се увеличава. Това се използва от, във Франция от някои риб, рибари и в някои други страни за повторна инвестиция в а, сектора. Какво значи капацитет и свръхкапацитет? капацитет? Знаем, че рибните запаси са общо благо и като такова имат двойна характеристика. На първо място подлежат на експлоатация, но не можем да си ги присъдим като собственост, защото те се движат от едно място на друго. И това е една от основна, основните характеристики на използването на този ресурс. Какво означава това? Това означава, че уловът на един конкретен рибар зависи от риболовното усилие, положено от другите рибари. Економическото економическото поведение на един влияе на резултатите на всички останали. И в един определен момент се получи нещо като надбягване, кой най-много риба ще улови и се вложиха повече инвестиции, отколкото би било логично с оглед на добива на този бранш. От економическа гледна точка това означава свръх инвестиции от една страна и економическа загуба от друга, както и изостряне на социалните конфликти и не на последно място повече натиск върху, върху редните ресурси, като биоразновидност. Този проблем има съответно конкретно времево изражение, натискът върху рибните запаси е право пропорционален на техническия прогрес. Търси се риба. Потреблението на риба в Европа нараства все повече и повече. В миналото също бе така търсенето на риба означаваше всъщност държавни субсидии. Ето това, с този вид динамика трябва да се справим и да започнем да администрираме по съответен модерен начин. И именно това цели економическият анализ, да даде отговор на тези въпроси. Какво можем да направим ние? комисията предлага поредица мерки с експертен характер и това ни води до следният извод. Нарастването, ендогенното нарастване на рибните запаси и съответното им по-голямо експлуатиране може да се контролира от економическа гледна точка управлението на свръхкапацитета не може да се постигне единствено и само с мерки, целящи да запазят, а именно квотите или общия допустим улов. Казвам, значи, че това не е достатъчно да се справим с свръхексплуатирането. Трябва с свръхкапацитета. Трябва да се намери друг механизъм. От друга гледна точка, управлението на риболова трябва да се извърша по два други начина, а именно запазване, съхраняване на капацитета, на възстановяването на запасите, на броя екземпляри по този начин. Това можем да го постигнем чрез подборен риболов и Разбира се, можем да намалим общия брой улов. в нашия случай на опор на Евросъюза, това се изразява в мерки регулиращи достъпа до рибните стопанства. Това е лесно да се каже, трудно е да се приложи на практика. Какво значи това? Това значи да се определи кой рибар има право да лови риба, на каква квота има право и какъв е уловът, на който има право. За да, из... За да постигнем това, трябва да дадем отговор на два въпроса управление на рибните стопанства, това е ясно, и контролен механизъм. Въпросът обаче е как да се изчисли този контролен механизъм и как да се разработи. Дали на първо място чрез административни мерки, както всъщност сме правили до момента, и това е, е предмет на дебат, т.е. с концесии, с индивидуални лицензии, разрешения, които да са поименни или пък, или пък с един друг механизъм, който има повече пазарна основа, а именно индивидуални концесии, индивидуални лицензии, които вече не са поимени, а могат да са прехвърляеми. Знаем, че тези две решения са малко антагонистични, че между тях има възможни опции, които могат да ни послужат като източник на вдъхновение, прилагат се вече някъде другане и които могат и на нас да ни свършат работа. Какви са плюсовете и минусите на, този, на тези видове подход? Всеки подход е, си има светлосенки – ако искаме да окажем, да подложим на контрол риболовното усилие, трябва да знаем, че това ще бъде многостранен процес. Ако ограничите размера на окото на рибата, той ще на, на окото на мрежата, той просто ще използва по-голяма мрежа и така нататък. Винаги ще има някакъв компенсаторен механизъм. Техническия прогрес. Техническият прогрес цели да намери някакво средно положение между смъртността и биомасата. Особено това е валидно за малките рибни стопанства, където е възможно да се въведат конкретни мерки на контрол на това точно колко се улавя и от тук нататък да се сравнява с квотата. И при това не е свръх скъпоструващ един такъв механизъм. Този вид контрол на всичко, този вид контрол обаче би довел до повече брак. А пък нашата цел е точно обратната да намалим броя бракувани и хвърляни обратно в морето риби. Административните административните методи също имат своите положителни качества, но не ни позволяват да се съобразим с характеристиките на корабното предприятие, на корабоплавателната услуга. Защото ако нещо се случи с фирмата, какво става с квотите, които тя има? Ако, тя, ако фирмата изпитва затруднение и не може да излиза повече на риболовни рейсове, какво прави с лицензите? Ето, за това се развиват, ако мога така да ги нарека, черни борси на търговия с лицензи. Пазарният механизъм и той не е вездесъщ, и той има своите трудности, тъй като създава конкуренция, изкривява понякога тази конкуренция, тъй като не всичко е подчинено само на търсенето на економическа ефективност. Много примери можем да цитираме от различни държави, където, на всичко остана, където освен всичко останало, тези прехвърляеми квоти имат и социал, социален отзвук. Намалява се броят на трудовата заетост. В Исландия, например, това е бил случая, тъй като има определен и ограничен брой опера... Оторизирани да оперират на пазара корабособственици. Ето ви една таблица, където са представени различните методи на управление, управление на достъпа. Това са държавите от ОИСР, някои от тях принадлежат на Евросъюза. В някои държави членки достъпът се разрешава в зависимост от улова, улова или в зависимост от квотите. Системите са различни от една държава в друга и отговарят на конкретиката. В Нова Зеландия, например, квотите са индивидуални и прехвърляеми. Във Франция, например, аз познавам добре този, този пазар няма възможност за прехвърляемост, тя е забранена. А пък, ако позволите един друг пример, пак от а, Франция, да ви кажа, че този вид контрол се отнася както за риби, които се срещат и в други държави членки, а се отнася и за някои местни видове риба които представляват интерес само за економическия живот, за поминъка на една конкретна област. Това ви го казвам, защото е важно в този вид регулиране на достъпа да се привлекат местните асоциации на рибари. Както ви казах, във Франция правото на риболов е непрехвърляемо, забранено е и едно економическо проучване показа, че в крайна сметка тези лицензии се продават на черно. Правото лиценза за риболов всъщност се продава заедно с кораба, ако корабът е запродан. Това, това са данни, които са събрани през 2003 година и цената на плавателния съд, например, служи за основа на сделката. Половината от тази цена е не заради кораба, а заради риболовните лицензии, които се продават заедно с него. Е, И така, един пример от а, литературата. Позволете да ви го цитирам, тъй като представлява пример за съвместно управление – Важно е, разбира се, да гарантираме и да регулираме по определен начин достъпа, но да не забравяме, че съвместното управление, самоконтролът също са важни фактори за успеха, за управленския успех на рибното стопонство. Има институционни схеми, които работят съвместно с асоциациите на рибарите в търсене на общ механизъм за това, за контрол и разпределение. И в заключение, по повод на прехода към МУУ, предприехме нещо като управление на участието. Управление на участието, където се, където заседават консултативни комитети, в нашия конкретен пример на южните води. Имам предвид по-точно Бискайския залив и на този форум обменихме мнения и в крайна сметка излязохме с един биоекономически модел – който ни позволява да симулираме екологичното поведение на рибните видове, но и економическия рандеман на рибарите. Това бе представено на научно-изследователския съвет по риболов и погледнете и вие графиката, за да видите развитието на биомасата спрямо общия допустим улов. Забелязваме как когато уловът е постоянен или не се променя много, то тогава рандеманът по наплавателен съд се увеличава. И общият резултат е по-добра по-добро, по-здравословно економическо поведение с съответните със съответните положителни резултати за флотата и за рибарите. Има, разбира се, е, и риск, който се състои в желание за възможно най-голям улов, изкривяване на конкуренцията, което пък на свой ред подчертава необходимостта от ефикасен административен начин на регулиране. И в заключение някои бележки с а, економически характер. Управлението на свръхкапацитета не е тайна за никого, е изключително важен проблем. Едно от възможните му разрешения е да се индивидуализира лиценза за риболов. Това може да се основава на контролиране на улова, по-скоро на улова, отколкото на риболовното усилие. И тази система бихме могли да я наречем система на квота на улова. Разбира се, това не трябва да бъде еднакво за всички. Трябва да има възможност за адаптиране в резултат от спецификата на всеки конкретен случай. Очертах също така факта, че тъй като регулирането на достъпа е важно, но условие е, до... е важно, но недостатъчно, предлагаме и съвместното управление или така наречения ко-менеджмент, в който се привличат и местни организации в дейността по контрол. И в заключение прехвърляемостта на квотите. Това е чувствителен а, въпрос. Не, тъй като правата или лицензиите са индивидуални, то това означава веднага, че имат съответна стойност, съответна цена. И това на свой ред ги прави прехвърляеми. И аз като економист и като гражданин си давам сметка колко е важно да се регулира тази система на прехвърляемост, за да може тя да бъде справедлива и да не дава преимущество на едни и да ощетява други. И сега наистина в заключение Искам да подчертая, че докато тази система на контрол на достъпа не се въведе в практиката, консервативните или до момента традиционните методи са все още приложими, но резултатът от тях, за съжаление, не е достатъчен и на нас е вреда на сектора. Благодаря. Е, Много ви благодаря. Господин Гуядер. Много важни и интересни въпроси повдигнахте, свързани с управлението на свръхкапацитета и желанието той да бъде, той да бъде намален. И сега давам думата на господин Родригес Сагун, който е управител на, на фирмите, които търгуват с замразена рибатон. Заповядайте Имате думата, господин Родригес Сагун. Muchas gracias. Eh, en primer lugar, me gustaría agradecer a la. Благодаря. Искам да благодаря на председателката госпожа Фрага за това, че ни покани на тази среща, семинар в Европейския парламент. Искам да благодаря на всички служители на комисията, на евродепутатите, на техните сътрудници и служители от административния персонал. Аз е, няма да представям научни постановки. Ще говоря за реалността. Ще говоря за проблемите на корабите, които разполагат с устройства за замразяване на рибатон. Организацията Ана Бак покрива около 20 различни плавателни съда. Всъщност те са най-често от страната на Баските, от Галисия, същото въжи и за екипажа. Производителите на рибни продукти също са от страната на Баските. Това е нещо като занайчийски риболов, нещо като маломащ мащабна дейност, независимо от това какво се говори за обхвата на дейността. 50 години обаче вече развиваме този бизнес и се надявам, че поне още 50 ще можем да развиваме бизнеса. Първо, нека да представя различните видове, които ловуваме. Тропическия тон всъщност е само един вид и обществото смята, че рибата тон е един единствен вид, но всъщност има няколко вида, те са много различни биологически, например, червеният тон няма нищо общо с другите видове тон. listado Skipiac viene a representar pues eh, en torno a, a dos millones y medio de toneladas. Виждате цифрите, ивичестия тон 2, 2 милиона и половина. Тропическия тон от своя страна е различен. Различен от червения тон. Имат естествено и общи черти тези видове. Те се възпроизвеждат много бързо, имат а, среден по големина размер, не живеят много дълго. Всъщност, а, при повечето от видовете няма свръх улов. Повечето от видовете в океаните не са част от системата на ОДО и квотите – това е ресурс, който разполага с конкретни характеристики. Всъщност, въобще няма свръх улов. Европейската флота може да служи за модел. Защото нашите кораби поддържат всички стандарти на комисията, всички стандарти за улов, всички стандарти за консервиране. Имаме сателитен контрол и то на два пъти. Не само в Европа, Сейшелските острови също ни контролират сателитно, когато става въпрос за улов в водите на Сейшелите. Поддържаме съответно връзки с тези трети страни. По отношение на рибата тон, тя се хваща и веднага се разтварва. Това е нейната специфика – има конкретни стандарти по отношение на видовете риболов, видовете оборудване, което се използват и за всички видове риболов има а, стриктен а, контрол. Сейнерите. са основна част от корабите, които се използват. 85% от корабите идват от Азия и от Африка. Виждате какво е нашето производство. На следващия слайд ви представям районите, в които се лови риба. Атлантическия океан, в Тихия има по-малко улов. Какви споразумения имаме? Виждате от графиката, че има намаляване на договорените споразумения. flota en el Índico es el tema de la piratería. Синьора... Голям проблем е пиратската дейност. Тези видове са много уязвими. От една страна, рибата е такава, че ние трябва да стоим в морето неподвижно, за да уловим eh, piratas somalíes en el Índico. En el 2008 se produjo el primer secuestro. По отношение на пиратството трябва да кажа, че през 2008 година за първи път един от нашите съдове беше обект на пиратство. През 2009 година също имаше похищение. След тези случай трябваше да се използват охранители на борда в Индийския океан. Има и други случаи. Наскоро станахме свидетели на много нападения. За щастие нямаше похищение на плавателен съд. И имаме информация за пиратски групи, които просто поемат а, наплаване в океана и трудно се предпазваме. Трябва всички да разберат, че проблема е много голям с пиратството. Въпреки, че става въпрос за пиратски плавателни съдове, е, ние трябва да намерим решение първо на основния проблем. В е, Сомалия, например, има сериозни структурни проблеми. Така или иначе трябва да се вземем решително с проблема. Има представяне на въздействието върху нашия риболов. Чисто просто съдовете напускат Индийския океан, а онези, които остават, трябва да действат с охранители на борда. Това води до ограничения освен това, разходите са много големи за нашия флот, защото трябва да се плаща за охраната. Това са частни охранители на борда. Е, ние имаме нужда от тях, за да останем в Индийския океан и това оказва своето въздействие. Въобще в Индийския океан условията не са добри. Благодаря за възможността да ви напишем Помня, че без сътрудничество нашата индустрия отдавна щеше да е погубена. Международните води за нашата флота са най-вече в континента Африка – в района на Индийския океан има разцвет на преработвателната индустрия, има преференциални споразумения с тези страни. Развива се преработвателната индустрия, както казах, заради това, че има суровини, които идват от европейския флот – Трябва да се подчертае факта, че сме много-много далеч от свръх улова на тропическия тон. Много често трябва да се занимаваме с дейности, които са свързани с съвършено друг вид риболов. По отношение на Атлантическия океан, доста далеч сме там от референтните стоености, които е определил ICAT. В Атлантическия океан ставаме свидетели на подобряване на запаса в Индийския океан поради пиратството. Много кораби трябваше да напуснат. И корабите, които остават в Индийския океан, всъщност имат много по-малък улов от това, което е определено от регионалната организация. Така че в никакъв случай не може да се говори за свръхулов в Атлантическия или в Индийския океан, поне когато става въпрос за европейската флота. По отношение на тропическия тон има неразбиране. Говори се за свърхолов на всички видове, но това не е така. Съответно се прави опит да се намали капацитета на флота, да се намали риболовното усилие. Всъщност европейския флот може да служи за модел – за нас не може да се предвижда намаляване на капацитета или на усилието. А ако започнем да го правим, ще трябва просто да се откажат много е, рибари от е, своя поминък. Ние сме в е, една ситуация, в която конкурентно изоставаме. Структурно, освен това, имаме сериозни недостатъци спрямо останалите. По отношение на разходите, за нас всичко излиза много по-скъпо. Ако погледнете графиката, ще видите колко струва да се управлява финансово един а, испански съд в сравнение с тези, които плават под тайвански, корейски или филипински флаг. Разходите за нас са много по-високи. Причините вече ги изтъкнах. Съответно, проблемите за нашата индустрия продължават. устойчивостта, учените вероятно ще ме подкрепят. Това е ресурс, който е много по-различен от други е видове по отношение на прилова. Трябва да кажа, че много организации се опитват да е, очернят името на флота, който се занимава с рибатон. Всъщност за нас прилова е много, много малък като е, проблем. Ние се опитваме да намалим така или иначе въздействието, което имаме върху околната среда. Много инициативи и проекти се развиват. инициативи за смягчаване на въздействието върху риболова. Една инициатива, която се нарича ГАП, е водеща в това отношение. Ако направите сравнение в световен мащаб, ще видите, че ние действаме много проактивно. Какви са заключенията? Не може да има един единствен модел за управлението на всички видове рибатон. Рибата тон е в конкретно положение, много добро е положението на тропическите видове. Европейската флота действа под а, една много стъкна регулаторна рамка. Разходите за нас са много големи, както казах. Ние имаме преработвателна индустрия, която има нужда от суровини, от а, нашия флот. Корабостроителният сектор също зависи от нас. Знаете, че има економическа криза. Ние сме важни и за здравето на този сектор. В нашите региони, най-вече в страната на Баските, в Галисия – много зависим от риболова като цяло. Какви са препоръките? Ако искаме да има устойчивост, трябва да подпомагаме флота. Скромно бих казал тук европейската флота най-вече. Маломащабният флот, който действа абсолютно прозрачно, Имаме нужда от подкрепа от комисията, имаме нужда от Европейския съюз за подновяване на споразуменията за улов. Значи съществуващите трябва да продължат да действат. Ако се въведат нови критерии, вероятно ще поставите под заплаха нашето съществуване. Ще има ли допълнително намаляване на броя на споразуменията за риболов? Не зная. Европейските институции трябва да поработят, за да се запази рамката от съществуващи споразумения. Те са много добри, много полезни. Нека да не забравяме, че те са полезни за сектора. Добре е за сектора да има достъп до съседни води. Без тези споразумения това ще е много трудно за нас. От гледна точка на правната сигурност трябва да има такива споразумения. Те са добри и за прозрачността. В заключение искам да кажа, че управлението на капацитета, тъй като говорим за риболов в международни води, управлението от регионални организации е свързано с препоръки и мерки, които са добри. Ние трябва да се съобразяваме с тях. Нека да не забравяме обаче, че действаме в международен контекст. Имаме политика на устойчивост в Европейския съюз, но тя трябва да е последователна търговската политика, политиката на устойчивост трябва да следва и правилата за происход, например, от някои страни, като Папуа Нова Гвинея. Ако не отчитаме тези елементи, ще имаме много отрицателно, пагубно въздействие не само върху европейските страни, но и върху страните от Африка, например. Няма как да се конкурираме по друг начин. Тъй като ние се грижим за устойчивостта, ако ще трябва постоянно да консумираме консервирана риба от Папуа Нова Гвинея или от а, другите страни от Тихоокеанския регион, просто ние ще изчезнем. Няма друга възможност. Много работни места в Европа и в Африка ще бъдат подкопани, ако се приемат мерките, които се предвиждат за страните от Азия и Папуа Нова Гвинея в частност. Може би отивам твърде далеч, но нека да кажа, че рибата от тези страни идва без отчитане на стандарти като е, трудово законодателство, например, е, хигиена и така нататък. А европейските екипажи получават достойно заплащане, имат е, човешки условия на труд, имаме гарантиране на минимален набор от правила. Ако погледнете другите страни, и с оглед на економическата криза в Европа ще видите, че нещата не отиват на добре. И трябва да поговорим по този въпрос. Благодаря. Благодаря ви за презентацията и за това, че ни разказахте някои интересни подробности за корабите, които ловат рибатон в външни за Евросъюза води. Благодаря. Госпожа Робос има думата. Имам няколко въпроса. Надявам се на всичките да ми бъде отговорено. Най-напред е, въпрос към господин Гиадер. Въпросът е за капацитета, който е спаднал, а в същото време в флотата се е разраснала. Едва ли всички тук трябва много внимателно да се вглеждаме в този факт. В дългосрочен план може да има социални проблеми. Затова искам да разбера дали е направен анализ на последиците, ако ще трябва да кажем на нашите рибари, че предвид на личния капацитет, е, можем да постигнем социално равноправие. Какви биха били вашите препоръки? И към колегата, който тук що приключи с изложението си, забравих името му, към него имам няколко въпроса. Те са свързани с пиратството. Не разбирам много от това. но пиратите нападат корабите. Как е възможно това? Нямат ли GPS и тези кораби? Вие също така казахте, че трябва да има лица по сигурността на тези кораби. Колко струват те? Имате ли някакъв разчет за това? И какво биха направили те, какви права имат тези лица по сигурността в случай на нападение на кораба? И необходимо ли е да има международно присъствие, какви права може да бъдат вменени и какво може да направи комисията по рибно стопанство. Бих искала малко повече да науча по всички тези въпроси. По-рано сме чували многократно, че учените живеят в кули от слонова кост, не знаят какво става на място, какво правят рибарите. Има ли такива срещи между учените и практиците. Извършва ли се риболова в съответствие с максималните устой... максималния устойчив улов? Говореше за това, че е необходимо да има още споразумение за риболова. Бяха споменати правата на човека. Те трябва да бъдат взети предвид при да се подпишат такива споразумения. Това ли е ценността, към която трябва да се стремим? Още един въпрос имам. Вие казахте, че няма свръхкапацитет във вашия риболовен флот. Това означава ли, че възнамерявате да увеличите този капацитет? Това са въпросите за сега. Eh, Благодаря, госпожо Родос. Сега госпожа Андрес Варея. Благодаря. Аз, за разлика от панелистите, ще започна в обратна посока. За разлика от последния панелист, аз съм за международните споразумения, защото смятам, че Евросъюза помага за това, защото тези държави, които не спазват идеите и критериите на устойчивото развитие, се засрамят, ако не, поне да се засрамят, ако не се поправят. Затова е в наш собствен интерес да продължим в тази посока, въпреки, въпреки това, което чухме тук, че няма средства. Не знам дали ни го казаха в прав текст или под сурдинка, но това бе посланието. Имам въпрос сега. Той зачекна един въпрос табу. Смятам аз, че табу или поне не го споменаваме често, а именно риболовното усилие. Това са дните в морето на риболовен рейд. И има предложение МУУ да се съчетае с риболовното усилие и така да постигнем резултат, при това положителен. Така че питам, дали риболовното усилие би могло да се привлече за участие в опор. Това, което каза и за Франция, а именно трансфериемостта на квотите – дали само Франция е държавата, която практикува това или има и други? И ако има, кои са? Благодаря. Госпожа Льовен има думата. Благодаря ви много. Благодаря на докладчиците. Искам да задам въпрос към последния по отношение на флота за улов на рибатон. Вие говорихте за разпределянето и на правата за риболов. Имаше исторически е, такива основания. Вие казахте, че има исторически а, предпоставки за прехвърлянето на тези права на развиващите се страни. Виждаме как богатите, развитите страни не могат да ползват тези права а, пожизнено до безкрайност. Те имат права да осъществяват улов в водите, които са в близост до тяхното крайбрежие или острови. И това е, развитие в международен план. Трябва да се съобразяваме с него в Европейския съюз. Ние сме част от така наречения свят на богатите страни. казвам това по-скоро като теза, а не като въпрос. Но имам въпроси към комисията в съобщението за външната политика по реформата на общата политика за рибното стопанство. Там се говори за трансфер, прехвърляне на концесиите за риболова, но там вие изключвате е, флота, е, който осъществява олов по линия на двустранни споразумения, но не изключвате онези, които осъществяват улъв по силата на други споразумения. Как се получава това? И какъв би бил резултата от него? И един въпрос имам към сектора тук. Според вас, това е ли перспектива? Е ли перспектива, която вие приветствате? за включване на това като възможност по линия на организациите за регионално управление. И към първия докладчик имам простичък въпрос, свързан с управлението на усилието. За да се коригира натиска върху улова чрез ограничаване на усилието. Дали там е постигнат успех? И можете ли да дадете пример за това? Sí. Eh, е, ¿Alguna persona más quiere intervenir? Някой друг иска ли да вземе отношение? Заповядайте, госпожо Билбао. Благодаря на двамата докладчика, на панелистите. За първия докладчик имам един въпрос. По въпроса за прехвърляемите лицензи, смятам, че имаме известна практика с а, известни различия в резултата тук в Евросъюза. Той даде конкретен пример и каза, че това може да създаде монопол, концентрация на правоимащите, които, които да ощетят по малко могъщите. Дали това е единствения резултат или може да има и друг положителен економически, който да компенсира? И сега на господин Родригес Сагун във връзка с операция Атланта и е, похищението на кораба Алакрана. Искам да ви кажа, че операция Аталанта не е, се създаде като такава, за да опазва, да защитава корабите. И по този повод е, дебатирахме тук в пленарна зала, приехме резолюция с много-много трудности. С много трудности успяхме да включим корабите, най-уязвимите кораби, като а, риболовните, в операция Атланта. Тоест, повтарям, че операция Атланта не бе като начало замислена за подпомагане и пазене от пирати на корабите, но в последствие ние се преборихме. И тук в парламента, позволете да ви кажа, че е много трудно човек да си създаде представа за, за риболовните кораби на риба тон, които са и охладителни е, транспортни средства. Никой не говори за тях. Всички смятат, че те са теплечкосват водите. Нищо подобно. Те са средство за економически поминък, което играе и на економическия, и на екологичния фронт. Затова се радвам, че днес чухме презентация по този въпрос и се надявам, че и другите колеги ще проявят интерес. Винаги, когато става дума, да има някой, който да стане и да защити, да разбие тези стереотипни представи, които, на които сме често обект. Аз самата съм за необходимостта от повече свързаност, повече последователност между управлението на рибните ресурси и външно-търговската международната дейност. Ние често се стремим да се произнесем е, по въпросите за международните риболовни споразумения. Не винаги успяваме, те не винаги са в центъра на дебата, но аз ви уверявам, че ще продължаваме, няма да се отказваме, ако не всички, поне някои политически групи и някои депутати. Ще се стремим за постигането на е, споразумение в областта на рибарството с трети страни. Това е в наша изгода и в изгода и на третите страни. Благодаря. Благодаря. И аз имам няколко въпроса. Казаното от господин Родригес Агу не е съвсем по темата, но тъй като е тук, искам да го попитам. Е, и да напомня казаното на Министерския съвет от госпожа комисаря, а именно възможността да флотата на Евросъюза да плаща квоти, да плаща такси и мита за правото да лови риба в международни води. Попитах я, тя не ви отговори, от което аз си вадя извода, че може да се наложи да го обсъдим. Искам да ви питам, господин Родригес Агун, какво е вашето мнение. Сега, искам да попитам и комисията в тази връзка, дали правилно съм разбрала че управлението на капацитета може да бъде различна, прилагана по различен начин към тези кораби, които ем, ловят риба в неевропейски води, защото там регулаторните механизми и правила са различни, принадлежат на консултативните регионални съвети. Дали комисията може да вземе това под внимание? Сега, във връзка с казаното от първия панелист, разбрах, така поне ми се стори, че той е за индивидуалните риболовни лицензи, въпреки че накрая каза, че може да има проблеми в цялата тази система. Аз съм аз подкрепям идеята за прехвърляемостта на риболовните лицензи. Идеята се замисли добре, след това добре се приложи. Австралия, Канада, Нова Зеландия, Съединените щати, те са консервативни по принцип държави, но прилагат този механизъм. Разбира се, че има и отрицателни, и отрицателни резултати, но къде няма. Искам да подчертая, че това е полезно и е доказан механизъм за намаляване на капацитета и за повишаване на економическата рентабилност. Негативните, отрицателните фактори, като концентрация, като монопол. Аз смятам, че риболовния, риболовния сектор няма да го позволи. Това не е в него собствен интерес. Ако това обаче са опасенията на бранша, разбира се, че можем да предвидим някаква клауза или в регионален документ или някъде другаде. Ако принципът обаче действа, няма да се откажем от него, само защото някого го е страх. Ще предвидим просто предпазна клауза и готово или за да забраним, или поне да не допуснем концентрация, или за да не допуснем безработица. Безработицата, това е другият е, въпрос, но безработицата може да се постави и в, друга, в другата везна на кантара. Ако не се вземат мерки, ще се срине целият сектор и още повече места ще се загубят на борсата. И така, благодаря, давам сега думата на Европейската комисия за мнение, след това ще дам думата на панелистите за отговор. Остават ни 45 минути, ако след моето изявление някой иска да вземе отношение, включително и от публиката, аз бих дала думата. Ако ли не, давам думата на комисията. Благодаря. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, quisiera en primer lugar referirme a la intervención del señor. Благодаря по казаното а, от докладчика. Благодарен съм. Нямам кой знае какво да допълня тук. Най-общо казано, или мога да кажа изцяло, споделя направения анализ и е, поздравявам докладчика. А, много от въпросите, които той повдигна в заключението, бяха многократно споменати от присъстващите тук. Господин Гиадер говори за прехвърлимостта на правата за риболав. Това е ключов въпрос. Комисията предлага не точно прехвърлимост на правата и правата на пазара, защото този пазар не е като финансовия пазар и не е регламентиран по този начин. Ние всъщност предлагаме създаване на един регламентиран пазар на правата за улов. Там е нужно да има регламентиране, Има много хора и тук, извън парламента и институциите, които са против регламентирането на този пазар, защото това ще породи проблеми. Има тревога свързана с рисковете от прекомерната концентрация на тези права. Такъв риск има наистина и трябва да се отнасяме сериозно към него. Съществуват и опасения, че части от флота ще из... изгубят своите права, защото по-големите играчи на пазара ще ги изкупят. Да, такива рискове има за някои части на Европа и именно по тази причина ние смятаме, че трябва да има регламентиране. Съществува и проблема за свръхконцентрация. Нужно е да има някаква степен на концентрация на правата, за да се справим с проблема за свръхкапацитета, но прекомерно високата концентрация, съсредочаването на правата в ограничен брой субекти би било опасно. На много места по света има различни системи за прехвърлимост на правата, но там има въведени пределни стойности. Така че това може да бъде направено, когато и ако държавите членки решат, че има необходимост. Друг важен въпрос бе засегнат а именно създаването на система, при която има някаква забрана за риболовните права от малки риболовни организации. Има възможност за изключване на тези права в определени зони Има и други модели, които могат да бъдат въведени, като например тези от Дания. Там собственика на плавателните съдове може да изкупи правата за риболов, но ако бъдат превишени определени параметри, се налагат санкции. Така или иначе, възможностите са безкрай за регламентиране на риболова, но ще има и последици, странични ефекти. Необходим е един пазар, който да работи, но на него да има ясно регулиране. Следва да бъдат въведени минимални стандарти, което да позволи голяма гъвкавост на държавите членки, за да предвидят мерки за защита които да отговарят на положението в отделните страни. Имам и няколко неща да допълня към казаното от господин Родригес. На първо място, комисията е склонна да говори за наличните ресурси но ние говорим и за свръхексплоатация на природните ресурси. Не всички тези ресурси са жертва на свръх, свръхексплоатация. Когато се въвеждат мерки, те се основават на научни изследвания. Така стои въпроса с рибата тон. Ако в тропическата риба. Тон не страда от свръхлов. Там ще се приложат други мерки. Няма една единствена мярка, която да е приложима спрямо всички видове запаси и ресурс. Може да кажете, че комисията цели ограничаване размера на флота чрез многогодишните програми няма такова задължение за ограничаване размера на флота. Въведена е системата за индивидуални квоти, прехвърлими права. И всъщност ние предлагаме за тези части от флота, където има прехвърлими права, да не се прилага политиката за и ограничителните мерки. Комисията не желае да налага ограничения върху флота, защото логиката на прехвърлимите права е свързана с свръхкапацитета, който трудно може да бъде измерен. И всъщност сектора трябва да предприеме стъпки и да реши а, кой е оптималния капацитет. Тази политика не е тясно свързана или не означава, че се налага диктат за ограничаване размера на флота. Необходимо е да има устойчиви права за улов и те трябва да са съобразени с капацитета на флота, който следва да работи на печалба. Искам също така да ви уверят, че комисията а, има желание да бъдат подписани а, споразумения за партньорство, особено в областта на рибата тон. Комисията цели да бъде подобрено взаимодействието с а, научните изследвания и научните консултации. И би трябвало да се отчитат и да се включват клаузи за закрила на правата на човека, когато се пристъпва към подписване на такива споразумения за партньорство. Следва всички аспекти да бъдат отчетени, да се мисли стратегически и тези споразумения с трети страни се разискват на различни места, биват остро критикуване, говори се за това, че европейския флот експлуатира ресурсите на трети страни. В Световната търговска организация също така се говори, че се плащат държавите публични средства, за да се осигури достъп на флота на Европейския съюз до водите на трети страни, че това е субсидиран достъп. Следва да реагираме на тези обвинения и ако казваме, че се плаща за достъпа, по този начин отговаряме на обвиненията, отправени от 100 за наличието на дотации. Ако това подпомага развитието на тези трети страни, ние си плащаме за лиценза, за правото а, за а, достъп до на ресурсите на тези страни, в дългосрочен план това се прави, за да се защитят споразуменията с трети страни и избягваме възможността за правни действия. Ние бихме искали да имаме сигурност, че можем да се защитим срещу подобни атаки, да подобрим качеството на научната обосновка. Ако тези страни не желаят да извършват риболов в крайбрежните си води, ние бихме искали да оползотворим този излишък. Аз не съм най-подготвеният човек да говори за Папуа Нова Гвинея, но комисията бих искала да доразвие политиката, да проследим какви ще са резултатите. И отново ще се върнем на този въпрос. Не мога да ви кажа точно кога, но комисията е съвършено наясно, че трябва да проследим въпроса. Госпожа Родос зададе въпрос, който не беше изрично зададен към мен, но аз искам да отговоря. проблема отново е свързан с свръхкапацитета. Вие питате какво ще направим по този въпрос. На първо място, едно от решенията за свръхкапацитета и един от инструментите, с които разполагаме, е да се откажем от бонусите. Това не е социална мярка, това не е социално средство и трябва да го имаме предвид. Не искаме да съчетаем пазарните политики по риболова с активна политика, която цели създаване на альтернативна заетост в определени райони. И искаме да говорим за това когато става дума за структурните фондови. фондове. Особено ударение се поставя върху това. Комисията вече обяви, че няма да има предвидени средства за а, скрап, но ще има предвидени средства за альтернативна дейност. Това е социалния отговор на комисията. И сега да отговоря на въпроса на госпожа Льовин. Да, а... Защо идеята за прехвърлимите квоти се прилага за международен риболов, който се управлява от регионалните организации за управление на риболова. Всъщност, когато работим в водите на трети страни, ние се подчиняваме на тяхното законодателство и нашите кораби могат да ловят риба само с разрешителни от тези страни. Можем да създадем система за обмен на квотите, но ако ние дадем лицензи и квоти, а съответната трета страна не ни даде такива, няма никакъв смисъл. Така че системата на лицензите вероятно не е най-добрата. Това е поне моето мнение. Ако прехвърлимите права се прилагат за флотите на дълги разстояния, това може да се приеме като практика. В някои случаи, като при тропическия тон, например, няма ограничение. Както каза и оратора няма права за прехвърляне, защото няма лимит на квотите и съответно няма как да се приложи системата. Как ще има трансфер в такъв случай? В международни зони, като тази на НАФО, където има права на улов, може да има прехвърляне. Надявам се, че така разбирате защо предлагаме една различна практика за регионалните организации за управление на риболова. По отношение на тропическия тон, там няма лимити за улов, за повечето видове. Ето защо действаме така. И последния въпрос, който съм си записал е от госпожа Фрага. Ще имаме ли система за флот за трети страни конкретно. Не разглеждаме тази възможност. За всички сектори, в които има прехвърляне на права, ще има една и съща политика, именно няма да има ограничения по отношение на флота. Госпожа Фрага. Благодаря. Само един коментар. Премията, която се плаща. Тя се плаща на собственика на кораба, но трябва да има и някаква е, социална премия. Премията за скраб не се изплаща не само на само на е, онзи, който притежава кораба, но и на екипажа комисията. Всъщност има социални разходи, които са свързани с премията за скрап. Председателката, господин Гиадер. Да, благодаря. По въпроса сега за трудовата заетост. Наистина, наистина тук предизвикателствата са големи и има се по-малко и по-малко през последните 20 години има все по-малко и по-малко рибари в Европа. Предизвикателството, значи, на реформата на опор е да насочи рибните запаси към едно по-добро управление и да даде добавена стойност за целия сектор. Тази добавена стойност може да бъде свързана както с повече с приръст на капитал, така и с създаване на нови работни места. Какво можем да предложим конкретно? Например, неинтензивни практики на риболов, по-скоро екстензивни, което ще се е, отрази на повече трудова заетост. Това изисква, разбира се, жертва от е, работодателя. От е, гледна точка на институционалното управление, да кажем, това може пък да бъде свързано с кредитиране, данъчно кредитиране или някакви други субсидии, чието ефект обаче ще се почувства след известно време. Всички знаем, че банките дават заеми за сметка на бъдеща печалба. Това е просто предложение, не е панацея. По въпроса сега за управлението на риболовното усилие, можем да прочетем в литературата най-разнообразни мнения, повечето обаче говорят за провал в тази област. Има някои крайности, но като цяло не е погром може да се даде конкретен пример с черната писия на, в, по бреговете на Канада и западния бряг на Средните щати. Там, в крайна сметка, се стигна до един ден, през който човек може да излезе на риболовен рейс на година. Нямаше търсене, защото предлагането бе толкова огромно, ловеше се и след това се замразяваше, че просто нямаше как да бъде разпродадено всичко това. Това през 80-85 година, 90-та. След това се въведе система за лиценз и по този начин можеше риболова да се практикува през определени периоди, но в течение на цялата година, което всъщност улесни работата и на рибарите и след това на пласиорите. Пак повтарям, няма панацея, няма еднозначно решение. Всичко трябва да се решава на индивидуално основание рибен запас по рибен запас. Благодаря. Господин Родригес Агун. Sí, yo voy a, voy a tratar de sintetizar. Ще бъда възможно най-кратък. Ще се опитам да групирам въпросите. Питахте ме дали технологично може чрез GPS да се търсят пиратите. Пример мога да дам. Нашата флота, като предполага, че е технологично изключително добре оборудвана, точно значи такава една флота бе жертва на две похищения. Повечето от повечето от отвличанията всъщност стават по доста примитивен начин, който няма как да бъде прихванат с модерни средства. Корабите, които ползват пиратите, плавателните съдове, също не винаги успяват да попаднат в обсега на радарите, за да се за да се отчете присъствие и корабът, риболовният кораб да може да реагира, трябва да мине много време, а нещата понякога там се развиват с стремглава скорост и няма как да се избегне просто какво искаме от Европа. Искаме просто да продължи да ни включва в тази операция и да я продължи и да я засили, защото не само ние и други гласове се чуват за това, че напоследък малко се отхлаби контрола, пет или шест плавателни военни, военизирани плавателни съдове, които да пазят риболовните кораби, едва ли са достатъчни в един такъв огромен регион като Индийския океан. или пък ако не е друго, поне да се уведомят риболовните кораби за това къде са военните кораби и как биха могли да се свършат, свържат с тях в случай на нужда. Това, ако не друго, поне би успокоило рибарите. Чувстват се в момента малко изоставени. По въпроса за зачитането на човешките права, ние сме пример за това. Един европейски кораб предвижда следното. Моряк да бъде 3 месеца в, а, на работа и 2 месеца в къщи. Тайландският моряк на тайландския кораб може да прекара 3 години без да си ходи в къщи, да не говорим вече пък за разликата в заплатата, за заплатата. Габон, друг пример можем да дадем. Там се е, договаря в момента споразумението за партньорство и в нито един момент забравихме за човешките права, по-скоро точно обратното. Почти не договаряхме технически въпроси, а въпроси, свързани с именно човешките права. Нещо, което веднага разбуни буховете от габонска страна, защото те казаха, вие какво искате от нас в момента? Искате търговско споразумение или някакъв друг вид натиск оказвате върху нас? Въпреки това, разбира се, че ще продължим да настояваме. Каква е, каква е Прагматичната полза от това е друг въпрос. Те няма този вид клаузи в никакъв случай няма да улеснят, по-скоро ще затруднят. Това го показва практиката. Ако не се подпише благодарение на такава клауза някакво споразумение, след това Евросъюза не подновява или третата страна не, няма желание да поднови преговорите. Поне за момента това е била широко разпространената практика и ние си плащаме неустойки. Разбира се, че повдигаме този въпрос в регионалните организации за, за управление на риболова, но това, което не искаме да ни се случи, е да ни използват като опитни е, зайчета. Да пробват дали с нас, с риболовния бранш, може да се въздейства на трети държави членки по друг вид параграфи, не само риболовни критиката, която се насочва, що се отнася до държавното субсидиране в момента на подписване на тези партньорски споразумения. Разбира се, че по-скоро са геополически облагите, които извличаме от този вид споразумения. Да дам примера с тайландски, пардон, тайвански кораб и рибата тон, която той улавя и продава. Дали, дали тази, този улов може да бъде продаван в Европа без е, мита, при положение, че тайванския че тайванския екипаж се намира в ужасни условия на труд, санитарните хигиенни изисквания и така нататък и така нататък. А ние въпреки това им позволяваме да продават тук. А това, ако не е субсидиране, какво е? До 2004 година със сигурност нашата флота, фло, ловяща риба тон, бе неконкурентна. За това искам да повдигна отново този въпрос пред комисията и да кажа, че тук няма последователност в подхода на комисията. Ако признаваме, че флотата ни в момента не е конкурентна, но трябва да и се помогне да стане, ако признаваме, че сме на нивото на всички световни стандарти, а пък от друга страна да твърдим, че не трябва да я субсидираме и не трябва да я подпомагаме, това е меко казано лицемерно. И накрая, това, което каза госпожа Льовен, разбира се, че няма нищо лошо в това да приемаме пренасенето, прехвърлянето на квоти от едни държави на други, били те слабо развити, силно развити. Това са рибни ресурси. Рибните ресурси не принадлежат на никого. Те не са собственост на бреговите държави. Освен това, понякога тези държави покрай чието брегове минават рибните пасажи, просто не са в състояние да ги ловят и да ги и да ги управляват. В Гана какво се случва? Навлизат китайски, китайски кораби. Папуа, Нова Гвинея, същата история с филипинците. Филипинците пристигат, установяват се, започват да влагат в концерна рибна промишленост и Европа се свира в ъгъла положението на нещата в момента е малко по-различно от това, което ние си мислихме, че е или поне беше в миналото. Не съм сигурен, че вече сме развита държава. Има уж по-развити, по-малко развити държави от нас, които ни изпреварват. И ако не ни се помогне, ако не се помогне на европейския флот, не знам какво ще се случи с един такъв образцов бранш, който дава хляб и поминък на много хора, какво ще му се случи на този сектор? Кой ще разнесе буреносните облаци от хоризонта на неговото бъдеще? За това предлагам да реагираме и да, да прегърнем идеята за, за прехвърляемостта на квотите тема, която, както съжаление отбелязвам, не е много популярна. Благодаря. леванта от трес бала. А, а три, трима души искат да се изкажат. Ще ми дам думата. Няма да давам думата на никого други го, защото после няма да имам време за мен. А пак аз искам да имам последната дума. И така, почваме от ляво надясно. Господин Гараде, заповядайте. De Europes, la organización europea que representa los intereses de los armadores. Quisiera... Благодаря. Аз представям интересите на онези, които строят кораби. Слушах внимателно и двете експертни дискусии по отношение на първите двама участници. Мисля, че презентациите бяха много разумни, много реалистични. С оглед на изразеното вече от а, други хора, чието позиции не са а, толкова реалистични, аз съм доволен от това, което чух. По отношение на максималния устойчив улов, учените ни казват, че имаме приблизителни стойности тук, нямаме фиксирани стойности. Господин Пастор казва, че учените могат да направят оценка, но не могат да взимат решения. А господин Пенас от комисията казва, че комисията се опитва да остави нещата в ръцете на учените. В много регионални организации също мандата се прехвърля на комисията. Съответно, научните доклади се подкрепят, приемат безрезервно. И това води до отрицателно развитие. Другия въпрос, който се засегна днес, е, трябва ли да използваме максималния устойчив улов, за да се върви в правилната посока. В организацията, която представлявам, Европеш, няма съмнение, че устойчивия риболов е свързан с максималния устойчив улов – по отношение на датата 2015 година трябва да кажа, че е невъзможно за много от нас да постигнат максималния устойчив улов до тази дата. Като каза господин Пенес, дори напълно да спрем риболова в някои области, просто това няма как да стане. Така че тази дата не трябва да е свещена. Това трябва да е нещо като ориентационна дата и трябва да видим съответно какво става по отношение на отделните видове риболов и отделните биологични видове. Има различни организации, обаче, които се придържат неотклонно към тази дата 2015 година. Мисля, че трябва да се опитаме да се придържаме към максималния устойчив улов, доколкото можем. По отношение на казаното от учените и комисията, как смятате, че можем да прилагаме максималния устойчив улов като критерии? Не ми е съвсем ясно. Е, за нас, европейците, е Ясно, че има свръхкапацитет. Чухме обаче, че за някои видове, като рибата тон, тропическия тон, положението е специфично. Така че би трябвало да има разглеждане за всеки отделен случай. Ако погледнем новите технологии, те често се разглеждат като нещо лошо, като нещо, което води до свръхолов, но благодарение на новите технологии имаме безопасност за персонала, безопасност, набдяване с храна. Моя опит по отношение на някои лодки, които ловят аншуа в Средиземно море, е, че всъщност сега се дава възможност да се види какъв е размера на рибата, която се улавя. Ако пасажа е твърде малък или твърде голям, се отива на друго място и това е нещо полезно. Просто не се пускат мрежите във водата. Така че нека да не демонизираме новите технологии, защото благодарение на новите технологии може да е, доведем до безопасност на храните, на безо... до безопасност на борда и, и въобще безопасност на всякъде. Съвсем накратко, защото иначе няма да мога да дам е, думата на останалите. Благодаря. се Хосе Рамон Фонтан, председател на Асоциация на риболовни стопани и заети в бранша на Канарските острови. Госпожа Билбао възхвали нашата риболовна флота – ние нямаме точно кораби за, за рибатон, но смятам, че комплимента се отнася и за нас. Всички се хвалят, всички обясняват колко добре се справят, но трябва да уточним някои неща, именно когато става дума за партньори от трети държави. Когато се работи с трети държави, трябва да се наемат местни работници, трябва да се освобождават е, риби, прилов доброволно и така нататък. Човешките права Човешките права са много хубаво нещо, зачитането им е още по-хубаво нещо, но към тези държави трябва да се присъедини и Китайската народна република. Какво се случва там? Защо така се табуизира въпроса за човешките права с 400-те и 450-те кораба на Република Чина, на Република Китай, които ловят в Индийския океан. Там екипажа се състои от каторжници, дами и господа евродепутати от 2002 година на сам Евросъюза сякаш не проявява интерес към нарязването на кораби на скрап. Аз обаче задавам два въпроса по този въпрос. Аз си мисля, че общностното законодателство препоръчва на държавите членки в управлението на фонда 16 10% от средствата да бъдат, да бъдат насочени към намаляване на капацитета и това е валидно до 2013 година. Какво се случва тогава? Защо се страхуваме от критиките и защо не даваме премии, които в крайна сметка да дадат като резултат намаляването на броя на кораби. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор за две минути. Има много неща, които не се споменаха тук. Табу. Първото табу е въздействието, за което спомена оценката за въздействие, което спомена госпожа Льовин. Там можем да прочетем, че колкото и да са добри резултатите, повече от 20 000 работни места в сектора ще бъдат загубени за нас, ще изчезнат. Това представете си какво значи за Галиция. 3000 работни места ще се загубят заради реформата в ОПОР. Нещо друго, противоречиво от страна на комисията. Разбира се, че е важно на екологията, разбира се, че е важно да няма брак, разбира се, че е важно максимално устойчиво усилие за улов и така нататък и така нататък. Защо обаче изглежда, че Еврокомисията търси нестабилност, търси по-скоро замразяване на тази дейност. И това не го казам аз, това го твърди оценката за въздействие. Заповядайте от комисията. Благодаря, госпожо председател. Идеята, ако позволите на първо място, за това как ще се организира МУУ в смесаните е, рибни стопанства. Цял следобед обяснявам това. Няма магическа формула. Трябва да се търси формула за всяко рибно стопанство, да се види какви са приликите, разликите между МУУ за един риболовен вид, после за друг и да се търси средно положение, златната среда до каква степен намаляването на експлоатацията на един вид ще доведе до свръхексплоатация на друг и така нататък. И от тук на сетне трябва да се взимат компромисни решения. И това искаме от учените да ни помогнат, да ни кажат как могат да се комбинират видовете, степените МУУ и оттам насетне всеки решава какво да прави. Дали да се пригоди и да се приравни към нивото на най-свръх експлуатираната риба, чрез технологически, технически мерки и така нататък, или дали да се тръгне на средно на усреднена стойност на МУУ, ако не може технически да се раздели експлоатацията улова на една риба, за разлика от друга. Всички го казаха, пак го повтарям, няма магически формули, няма магически цифри. Става дума за това да изберем общата посока и към нея да тръгнем. За момента дългосрочните планове, по които работехме през последните години, именно работеха с, та, с това понятие. И въпреки този общ подход, продължавахме да залагаме на, на конкретни случаи, свързани с конкретни рибни стопанства. Господин Фонтан Записам си това страшно нещо, което казахте за Китайската народна република. Няма да навлизам в политически въпроси, но сами се сещате, че Китай е недосегаем. Няма нужда да ви давам кой знае какви подробности. Само ще ви спомена, че комисията в момента проучва, изследва разследва държави членки, които практикуват незаконен и нелегален, незаконен, безочетен риболов. И тук, за съжаление, няма нито една страна, която да не търпи критика. От 2002 година насам казвате вие, че съм казал, че комисията не дава премии за скраб. Няма такова нещо. Това, което казвам е, че имаме политика, по силата на която е задължително да се намалява капацитет. Тоест, в последно време тази идея, която практикувахме в началото за задължително и насилствено намаляване, сега вече не задължаваме хората, а се обръщаме към тях и им казваме, вижте, имате възможност да съкратите флота и в замяна получавате това, това и това. Или може да го компенсирате по този и този начин. Тоест, ние не управляваме командно този процес, а даваме насоки и поощряваме за държавите членки да действат спрямо националните си планове. Сега по политиката за трудова заетост. Разбира се, че ако запазим статуквото, пак ще загубим работни места. И с реформа, и без реформа ще има безработица. Дори тези най-образцови държави в областта на риболова, които предизвикват завис у всички останали, дори и там изчезват работни места. Особено когато става дума за работи, които се извършват на борда на кораба. Въпросът е за безработицата не засяга и не трябва да бъде схващан само като работа на екипажа, която ще намали и е, безработни от екипажите. Не, това трябва да бъде подложено на глобална перспектива и бреговата индустрия, свързана с рибата, с рибното стопанство, ще пострада. Два много важни въпроса. Кармен, ако позволиш, една минутка ще ми отнеме за максималното, за максималният стабилен улов. Това не е екологично понятие. Това е понятие, което цели да намери равновесие между биология, економика и социум. И а, господин Суарес Янус е прав. При подготвянето на нашето предложение получихме подкрепа от много-много държави членки, от много фактори ангажирани в процеса и признаваме добрия резултат от едно такова проучване. Целта бе да се чуе това, което мислят другите и ние, уверявам ви, се вслушахме. Благодаря. Los últimos puntos del orden del día, el punto 19, las comunicaciones sobre las приключен с последна точка. Съобщение за следващото заседание. Нямате възражения. Ще приемем всичко, което тук е записано. На 12 декември е следващото заседание. Благодарим на всички, които присъстваха на това изслушване. Благодарим на комисията и на превода, преводачите. Закривам заседанието.